Shall we go? Thank you all. Thank you all the colleagues. Колеги, заемете местата си, моля. Thank you all. Good afternoon. Добър ден на всички. Добре дошли на продължението на редовното заседание на парламентарната ни комисия. То ще продължи и утре, но днес имаме най-важната, ключова точка от дневния ред на последното ни заседание преди е лятната вакансия. За нас е висока чест днес с нас да са представители на литовското ротационно председателство, което най-сърдечно приветстваме. С радост приветстваме господин Бернатонис, министър на правосъдието на Литва, и господин Баркаускас, министър на вътрешните работи на Литва. Добре дошли! Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за готовността да представите е, приоритетите на вашето председателство. Особено високо ценя присъствието на господин Баракалскас, който каза, че се възстановява от е, заболяване, но ме увери, че е положил всички усилия е, да изпълни дълга си, да представи приоритетите на председателството на Литва в съвета по правосъди и вътрешни работи. Председателството на Литва е в много важен момент, когато се провеждат много важни преговори. Тези преговори следва да бъдат приключени преди изборите за Европейски парламент през 2014 година. Аз съм сигурен, че много важни теми пакета за защита на личните данни, Европейската заповед за разследване, регламента за Европол и други теми ще бъдат е, засегнати от е, ораторите, на които след малко ще дам думата. Времето се превръща в решаващ фактор, наближава края на мандата. И ако ние не изпълним задачите си, които си поставяме е, за срока на е, литовското председателство, едва ли до края на нашия мандат ще успеем да ги постигнем. Затова благодаря и на двамата. Надяваме се на тясно сътрудничество е, с Литва ще дам думата първо на господин Бернатонис, но сега ме поправят. Първо ще говори господин Баракаускас, министър на вътрешните работи, и след това господин Бернатонис. Заповядайте. Добър ден. Много се радвам, че комисията е тук практически в пълен състав. Има такава широка аудитория. Благодаря ви, господин председателю, уважаеми членове на Европейския парламент, членове на Парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Тук съм като представител на съвета на Европейския съюз и ви благодаря, господин председателю, за възможността да представя приоритетите и плановете на литовското председателство в областта на вътрешните работи, както и основните предизвикателства които ще преодоляваме през следващите 6 месеца. Както знаете, за пръв път от присъединяването на Литва към Европейския съюз през 2004 година, ние поемаме председателството на съвета на Европейския съюз. За нас това е висока чест и прекрасна възможност, както и отговорност, да представим Литва. Съзнавайки напълно отговорността, която се пада на плещите ни, ние е, обърнахме е, специално е, внимание и положихме големи усилия да се подготвим за председателството. Аз съм убеден, че вече сме напълно подготвени да осигурим гладкото функциониране на съвета на Европейския съюз в сътрудничество с членовете на Европейския парламент. Последователността, приемствеността, почтеното посредничество и отвореността към всички заинтересовани страни са основните принципи на нашето председателство, така че да постигнем основната си цел, а тя може да се обобщи с думите – надежна, растяща и открита Европа. Ще продължим изпълнението на програмата на тройката председателства за 18-те месеца и ще работим активно за напредък на преговорите за най-актуалните ни цели – за да укрепим капацитета на Европейския съюз да отговори на економическите, финансовите и социалните предизвикателства. Дейността на съвета в областта на вътрешните работи несъмнено ще бъде свързана с постигането на тези цели и ще гради върху посочените вече принципи. След приемането на договора от Лисабон, тясното сътрудничество между съвета и парламента стават още по-важно, за да се постигне ефикасно изпълнение на законодателния дневен ред в областта на правосъдието и вътрешните работи. Нашата способност успешно да взаимодействаме определя сигурността, безопасността и благосъстоянието на над 500 милиона европейски граждани и техни гости, гарантират също така защитата на основните им права и свободи. Ние дължим на гражданите на Европа резултатите, които те очакват от нас. Тъй като законодателният цикъл наближава своя край и Литва ще е, бъде е, последния председател преди предстоящите избори, който ще има пълен 6-месечен мандат, аз мятам, че е важно да бъдем честен представител на съвета и да положим всички усилия да намерим взаимно приемливи и взаимно изгодни решения. Искрено съм убеден, че Европейския парламент е открит за активно и съзидателно сътрудничество. Аз и моя колега, министъра на правосъдието, сме тук не просто да ви разказваме за нашите приоритети, а и да чуем от вас какви са вашите приоритети, какви са вашите тревоги. Много важно е още от самото начало да се опознаем, да се разбираме и да създадем възможно най-добрата основа за истинско институционално партньорство. Искам също да наблегна на убедеността си, че институции като парламента и особено парламентарната комисия и нейният е, председател ще изиграят ключова роля. Позволете ми да премина към приоритетите в областта на вътрешните работи и да откроя няколко хоризонтални въпроса. На тях придаваме особено голямо значение е, за областта на вътрешните работи като цяло. Несъмнено, един от въпросите е продължаването на преговорите за новата многогодишна финансова рамка. За да се гарантира приемственост и непрекъснатост на финансовата подкрепа за инструментите, които Европейския съюз прилага в областта на вътрешните работи, трябва да се постигне окончателно споразумение по всички финансови регламенти най-късно до края на тази година. От своя страна, аз мога да обещая, че ще положим всички усилия да работим съвместно с вас, за да приключим преговорите по оставащите нерешени въпроси и да бъдат приети всички законодателни актове, които се изискват за стабилно и сигурно финансиране на вътрешните работи в новата финансова перспектива. Стокхолмската програма е съществен елемент за по-нататъчното развитие на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Една от е, най-важните цели на Европейския съюз. По-нататъчното изпълнение на тази програма и определения от нея дневен ред ще бъде ключова цел а, е, за е, съвета на Европейския областта на ПВР по време на нашето председателство. но не бива да забравяме, че 2014 е последната година обхваната от Стокхолмската програма. Това не само ни потиква по-активно да я изпълняваме, но и да започнем да обмисляме евентуалните бъдещи цели на политиката на Европейския, областта, на Европейския съюз в областта на ПВР. Като имаме предвид последните заключения на Европейския съвет, ще започнем политически дискусии по евентуалните насоки за работа за по-нататъчно развитие на политиката на Европейския съюз е, в областта на ПВР чрез оценка на постигнатото на основата на целеви стратегически подход. Този въпрос е, ще бъде обсъждан от неформалния е, съвет на министрите в Вилнюс на 18 и 19 юли. Аз искрено се надявам, господин председателю, и вие да присъствате на тази среща. Вие е, вече е, изразихте съгласие и аз силно се надявам, че вие ще присъствате на нашата неформална среща. В областта на вътрешните работи нашето председателство ще обърне особено внимание на е, защитата на външните граници, законната миграция, сътрудничество между правоохранителните органи и борбата с организираната престъпност и тероризма. Ето защо ми се иска малко по-подробно да се спра на основните инициативи и приоритети, е, както и плановете и целите на нашето председателство в тази връзка. Един от основните приоритети на литовското председателство ще бъде ефективното управление и защитата на външните граници на Европейския съюз. Така се надяваме да дадем съществен принос към постигането на целта Европа да бъде по-надежна, по-отворена, по-безопасна. Това е в интерес не само на страните от шенгенското пространство, но и всички е, държави, които са премахнали контрола по вътрешните граници или възнамеряват да го направят в бъдеще. Управлението на външните граници е ефикасно средство за противодействие на различните форми на престъпност, като например тероризма, незаконната миграция, международната престъпност, както и за укрепване на цялостната вътрешна сигурност в Европейския съюз. Ето защо възнамеряваме да посветим и време и усилия на а, разработването на законодателния пакет, озаглавен интелигентни граници. Първоначалните позиции на, държавните, на държавите членки в съвета показват, а, че се изразява сериозно безпокойство относно съотношението между разходи и ползи, най-вече във връзка с програмата за регистрираните пътници. Очевидно, преговорите няма да бъдат лесни. Като имаме предвид е, тази обстановка, ние възнамеряваме е, активно да работим за разработване на пакета за интелигентните граници и да постигнем максимален напредък. Друга точка от дневния ред е предложението за регламент, е, създаващ правила за наблюдението на външните морските граници в контекста на оперативното сътрудничество – което се е, съгласува от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Напълно съзнаваме колко важно е това законодателно предложение и ще положим всички усилия решението на Съда на Европейския съюз да бъде изпълнено в максимално кратки срокове. Във връзка с Шенген искам да благодаря на Ирландското председателство и на всички в Европейския парламент за това, че беше намерено решение за законодателния пакет за управлението на шенгенското пространство. Това, надяваме се, ще ни даде възможност да възстановим замразените сега преговори по други важни предложения. В областта на миграцията много важно е Европа да бъде по-отворена. Е, вярвам, че добросъвестните и честни граждани от трети страни, които идват да учат и да работят в Европейския съюз, трябва да бъдат облегчени при е, процедурите за пристигане и отпътуване. Една ефикасна политика за управление на миграцията ще допренесе и за възстановяване на економиката на Европейския съюз и ще отговори на специфичните потребности на пазара на труда, което ще бъде много важно за растежа на Европа. Ето защо напредъка по законодателните предложения за законната миграция ще бъде приоритет на нашето председателство. Много се радваме, че по време на ирландското председателство практически бяха приключени преговорите с парламента за сесонните работници и беше даден тласък на преговорите за е, вътрешните корпоративни е, командировки. Отличната работа на вашите докладчици, господин Яколино и господин Мораес, е, ни дава здрави основи, за да продължим преговорите и се надявам, че скоро ще бъдат прияти и двете директиви. Ще се радваме да работим и с госпожа Викстрюм, по директивата за учащите и изследователите, за да се постигне максимален напредък. Ще обърнем особено внимание и на въпросите на незаконната миграция. Тук искам да обърна внимание на актуализацията на плана за действие на Европейския съюз. Европейски действия в отговор на миграционния натиск. В областта на вътрешната сигурност трябва да кажа, че откритостта на Европейския съюз изисква засилени действия, за да гарантираме сигурността на нашите граждани и гости. Само като гарантираме сигурността, можем да поддържаме надежността на Европейския съюз. Ето защо инициативите за подобряване на сътрудничество между правоохранителните органи и противодействието на тежката и организираната престъпност и тероризма ще бъдат сред най-важните ни приоритети. Особено значение има регламента за Европол. Това е много важна инициатива да се регламентира Европейската агенция за сътрудничество и обучение на правоохранителните органи. Европол. Това е първата законодателна инициатива след приемането на договор от Лисабон, която засилва сътрудничество между правоохранителните органи в борбата им против тежката и организирана международна престъпност има значение към а, общите въпроси на вътрешната сигурност. Знае, че Европейския парламент гледа много сериозно и отговорно на тази инициатива и съветът възнамерява да започне интензивна работа на експертно равнище. Обсъжданията на последния съвет по ПВР в Люксембург показа, че мнозинството от държавите членки са против предложението да се слеят полицейския колеж СЕПОЛ и Европол. Искам да ви уверя, че председателството ще се стреми към максимален напредък чрез активен преглед на предложението в съвета, както на експертно, така и на политическо равнище. Друго законодателно досие, което представлява особен интерес за нас е, е директивата е, за данните на пътниците. Механизма за предаване на е, данни за пътниците функционира чрез двустранни споразумения между Европейския съюз от една страна и съответно Съединените щати, Канада и Австралия от друга. Според мен, жизнено важно е да имаме и вътрешно законодателство по този въпрос имаме големи очаквания за по-нататъчните преговори с парламента по този деликатен въпрос. И искам е, да ви уверя, е, господин председателю, че можете да разчитате е, на нашето конструктивно сътрудничество, така че да намерим решение, което ще гарантира максимална сигурност на личните данни. Тероризмът си остава една от най- актуалните, най-страшни заплахи за сигурността на Европейския съюз и неговите граждани. Ето защо нашето председателство ще обърне необходимото внимание на противодействието на тероризма. Ще наблегнем на определени аспекти на превенцията на е, свързания с насилието екстремизъм, радикализацията, вербуването, е, в терористични организации, финансирането е, на тероризма, както и деликатния въпрос на така наречените чуждестранни борци. За киберсигурността е, няма да се разпростирам подробно, но искам да кажа, че това е едно сложно и все по-актуално предизвикателство – Възнамеряваме да обсъдим киберсигурността на неформалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи в Вилнюс, както и на многобройни други срещи. Киберсигурността е глобално предизвикателство. Ето защо ние ще положим усилия да намерим решения не само във вътрешен план, но и чрез международно сътрудничество с стратегическите партньори на Европейския съюз. Сега ми позволете да кажа няколко думи за външната политика на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи. Възнамеряваме да работим за укрепване на секторното сътрудничество с трети е, страни и да продължим политическия диалог с основните стратегически партньори на Европейския съюз. Възнамеряваме да провеждаме традиционните срещи на министрите на ПВР с е, САЩ, Русия и страните от Западните Балкани. По време на нашето председателство ние виждаме добри възможности да засилваме сътрудничеството и с страните от източното партньорство. Възнамеряваме да разширим зоната на вътрешна сигурност и извън външните граници на Европейския съюз, чрез изграждане на взаимно доверие. В тази връзка планираме да проведем първата среща на министрите на ПВР на Европейския съюз и страните от източното партньорство, за да обсъдим перспективите за сближаване. И в заключение, уважаеми членове на Европейския парламент и на комисията Либе, благодаря ви за вниманието. Искам а, да дам думата на моя колега, като а, се извинявам, че бях по-пространен, но мисля, че по този начин изпреварих редица а, въпроси. Моят колега Бернатони ще представи приоритетите ни в областта на правосъдието. Разбира се. Разбира се, ще бъде, за мен ще бъде чест да представлявам комисията Либе на следващият съвет на министрите в Вилнюс. А сега думата има господин Бернатони. Господин председател, почитаеми дами и господа, членове на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Както моя колега, потвърждава моето намерение да работя в тясно сътрудничество с вас в областта на правосъдието и вътрешните работи. Очаквам да чуя вашите възгледи върху различните точки от дневния ред. Тъй като времето е ограничено, Нашето сътрудничество трябва да бъде безпроблемно. Бих искал да изразя моята благодарност към Европейският парламент при подготовката на председателството и особено към председателя на комисията господин Агилар. Ние разчитаме да продължим тясно дружеско сътрудничество с вашата комисия. За да може да създадем една растяща открита Европа, която да вдъхва доверие в областта на правосъдието и вътрешните работи, ние насочваме усилията си към мерки за възстановяване на доверието в економиката на Европейския съюз, в насърчаването на економическия растеж и заетостта и ще продължим да работим за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за правата на човека. Ще създадем правна основа за защита на личните данни. През декември ще се състои среща, която ще даде възможност за обобщаване на постигнатото в рамките на програмата за права на гражданите. Председателството ще отдели специално внимание на законодателните мерки в областта на правосъдието и подкрепа на економическия растеж. Пакета за защита на данните е важна, комплексна инициатива, която цели създаване на постигане на баланс между правата на гражданите и да бъде съответствие с процеса на глобализация и развитие на електронните съобщения. Председателството ще продължи да разглежда и регламента, и директивата като пакет. Ще продължим работата на а, нашите полски колеги. Възнамеряваме да а, постигнем необходимото за постигане на споразумение а, с съвета. Ще продължим да работим за а, специфичните правила а, в правоприлагането. Искам да отбележа, че тъй като въпросите за защитата, свързани с защита на данните са особено сложни и засягат различни области, ще работим внимателно, предпазливо и ще анализираме всички предложения. Вярваме, че не трябва бързината, заради бързината да се жертва качеството на законодателството. Председателството разбира, че графиката за пакета за защита на данните е много амбициозен. Искам да ви уверя, че ще работим енергично, готови сме за конструктивен диалог с докладчика, господин, докладчиците господин Албрехт и господин Друсас, за да се осигури защитата на финансовите интереси на Съюза имаме предложения, които ще бъдат направени в най-скоро време. Ще започна с директивата за борба с измамите. Предложението е особено важно за осигуряване на ефективна защита на бюджета на Европейския съюз с средствата на оглавното право. В дух е, на компромис е, страните е, членки работят с нас за създаване на дефиниции, какво е измама, определене, определене на сроковете на давност и така нататък. Все работим с Европейския парламент, предположение ще бъдат проекти по силата на обикновена законодателна процедура. Очакваме докладът на съответните парламентарни комисии, за да можем да стигнем до консенсус и очакваме и неформални контакти с докладчика господин Агилар. Законодателството във връзка с избамите върви ръка за ръка с предложението за създаване на Европейска прокуратура този въпрос се обсъжда вече цяло десетилетие. Имаме намерение да се бъдат започнати преговори във връзка с това предложение и да се осигури конструктивен дебат по него. Сигурни сме, че този сложен въпрос ще бъде в центъра на вниманието на европейските институции и страните членки. Заедно с предложението за Европейска прокуратура има предложение за променяне структурата на Евроюст. Възнамеряваме да обсъждаме тези въпроси успоредно с съвета и първите разговори ще започнат през септември. Директивата за защитата на еврото и другите валути срещу фалшификация е една от нашите важни цели. Председателството ще третира този въпрос като приоритетен. Този инструмент ще бъде особено важен за осигуряване на стабилност и правилно функциониране на системите за защита на еврото и другите валути от фалшифициране. По време на нашето председателство възнамеряваме да водим активен, конструктивен дебат със съвета. Очакваме да сътрудничим тясно с Европейският парламент и с докладчика по този въпрос госпожа Макентайр. Председателството ще работи и по директивата за конфискуване, конфиска, конфискация и възстановяване на престъпно придобити активи, за да може да стигнем до споразумение с Европейския парламент до края на годината. Е, аз е, считам, че приемането на минимални общи европейски правила за замразяване и конфискуване на престъпно придобити активи е, би било особено важно за да гарантираме, че престъплението няма да води до обогатяване на тези, които го извършват. Надяваме се, че с общите усилия ще стигнем до консенсус и по този въпрос, по текста на директивата, така че тя да бъде прията за всички заинтересовани страни. Отбелязваме с голямо задоволство напредъка постигнат от ирландското председателство по Европейската заповед за разследване преди три години това беше цел на Стокхолмската програма, за да имаме една цялостна система за събиране на доказателства при на, на, на, на оглавното преследване. Надяваме се, че това ще подобри работата в борбата с престъпността. Очакваме конструктивен диалог с Европейският парламент и неговия докладчик господин Мело. Особено важно е да се показва, че освен сегашните предизвик... въпреки сегашните предизвикателства, Европа продължава да бъде един отворен континент. Както каза моят колега, ние искаме да продължим укрепването и развитието на източното партньорство. Още, особено в областта на правосъдието и вътрешните работи. Още от началото на нашето председателство трябва да бъде ясно, че ние обръщаме, трябва да, се, да решаваме проблеми, които не са част от нашата програма. например, такъв е въпросът с надзорът е, и шпионирането, извършвано от Националната агенция за сигурност на САЩ, е, което води до сериозна загриженост на европейските граждани. Диалогът с нашите е, американски партньори започна вчера с среща в Вашингтон. Корепер ще обсъжда за втори път въпроса утре. Почитаеми дами и господа, това са приоритетите на литовското председателство в областта на правосъдието и вътрешните работи. Всички имаме интерес от успешно приключване на, законода... на разговорите, на преговорите по законодателството. Надявам се, че ще продължим работата в дух на конструктивно сътрудничество. Сигурен съм, че чрез сътрудничество ще успеем да реализираме целите, които сме си поставили. И накрая с радост ще посрещнем представителите на вашата комисия на неформалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи в Вилна с едната седмица. Благодаря много за вашето внимание и за сътрудничеството. А сега съм готов да изслушам вашите мнения, да отговоря на вашите въпроси. Благодаря на двамата министри. От за дълбочеността на вашите думи е, можем да заключим, че си давате много ясна сметка за това, че успехът в е законодателство преди края на този на парламентарен мандат зависи от успеха на вашето председателство. Сега, преди да дам думата на депутатите, предвид на времето, което е, е предвидено, час и 15 минути, а сме поканили и министърът от Италия, като следваща точка. За това ще ви моля, преди да вземете думата, да не забравяте, че имаме ограничение на времето и така, давам ви по 2-3 минути, а, тъй като записалите се не са толкова много. Започваме с госпожа Матия, координатор на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата министри. Ние сме особено щастливи, че вие сте наши гости днес. Както каза и нашият председател, ние сме в период на нашия мандат, който е решаващ, за да може да завършим работата по редица започнати а, проекти. Някои от тях са почти завършени. А, а, и а, а, някои от тези а, а, въпроси са особено важни за нас. А, някои бяха а, вече завършени, а, работата по Шенген, например, дава по-голяма сигурност за европейските граждани, там тази работа е почти свършена и а, е, е, това е именно което искаме и това, което искаме да постигнем. Много сме доволни от постигнатото споразумение. Вие говорихте за емиграцията, економическата емиграция. Е, тя е третирана в доклад и смятаме той да бъде приключен и прият по време на вашето председателство. Не искаме емиграция, която да е полезна. При нас искаме да идват хора, които искат да учат, да работят. И а, тези а, два документа също така бързо, надяваме, ще бъдат приключени в рамките на този мандат. Говорихте също така за СЕПОЛ, полицейския колеж и Европол. Е, повечето от е, политическите групи са против сливането на СЕПОЛ и Европол. Първо, защото смятаме, че няма да има добавена стойност от едно подобно сливане. И второ, е, защото искаме подготовката на полицейски кадри в Европейския съюз да продължи в СЕПОЛ, една чудесна малка агенция – и по този въпрос дискутирахме и разменихме мнения тази сутрин. Имали сме възможност и друг път да го кажем. Както казах, някои от темите са особено важни за нас. Например, такава е защитата на, на данните. А също и въпроса с, регистрацион... с резервационните данни на пътниците. Ние отделихме много внимание в нашата политическа група. Също така и, и въпроса за разследванията и нещо, което вие споменахте, споменахте теми като радикализацията на младите, например, нещо, което също смятаме за особено важно. А, нашата комисия в скоро време ще излезе със съобщение а, за интегрирането приобщаването на ромското мълцинство. Това приобщаване е въпрос, на който обръщаме специално внимание. Работим с колегата Ярока. И а, а, а, ние ще бъдем доволни, ако вие отделите същото внимание на този въпрос, който, който ние, а, внимание колкото ние отделяме. Госпожа Боцкот, заповядайте. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Единия за финансовите измами. вие ни казахте, че в програмата ви са заложени важни директиви, но не чух директивата за злоупотребата с пазарно положение, която е не по-малко важна. свърши работа по регламент по тази тема и си мислех дали не смятате, че един от водещите приоритет на Европейския съюз е възстановяването на доверието към финансовите пазари? И как предвиждате да се развият преговорите в трилога? Парламентът работи на пълни обороти, а, по тази тема. Питах се какво смята да прави председателството, дали имате намерение да довършите а, в края на а, вашия мандат след ирландския а, работата по това досие. След това искам да ви попитам за директивата за недопускане на дискриминацията а, нима а, нямате амбиция да се Предвижими по нея. Пет години вече е, стои е, на масата на преговорите. Мисля, че европейските граждани е, смятат, че тази директива е важна. Благодаря. Благодаря, госпожа Вебер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господа министри, за представянето на вашите приоритети. Програмата, която ни представихте, е наистина много амбициозна. Желая ви успех. И ако вие успеете, това ще е от полза на всички европейски граждани а, поне а, няколко от директивите, които споменахте, а, говорят за това. Имам няколко въпроса към а, министрите. Зарадвах се да чуя, че защитата на данните ще се разглежда като пакет, защото смятате, че е важно и директивата да се работи едновременно с регламента. И подобно на колегата, искам да попитам какво става с директивата за недопускане на дискриминация. А, поне за моята политическа група, борбата с дискриминацията е водещ приоритет. Искам да ви помоля да споделите няколко думи за а, законодателните актове, които бяха преценени като хомофобски по отношение на а, забраните за провеждане на гей прайд в Литва. А, дискусиите а, е, текат с американските партньори, но истината е, че не става дума само за призма, Става въпрос и за това какво са направили правителствата на държавите членки в кръга на собствената си отговорност по тази тема. И така, в работната група, която ще създадете, ще има ли представителство Европейския парламент? Сега няколко въпроса и към министър Баракаускас. Трябва да призная, че за моята група резервационните данни не са сред приоритетите. Да, искаме а преди да се въведе а, такава система в Европа, да гарантираме, че ще има защита на личните данни. Но искам да ви попитам за а, регистрационните данни в а, Русия. Търсихме информация чрез различни канали от Европейската комисия, включително по този въпрос, но за сега, да кажа, трудно а, я получаваме. Какво мисли а, съвета а, и в случая председателството за наложения от Русия режим на резервационни данни. Също така, какво мислите за шансовете за присъединяване на две от държавите членки, Румъния и България, към Шенген? за сега знаем, че техническите изисквания са напълно изпълнени от двете страни. Дали Литва като председател ще работи за това по. Е лесно да се приемат техните кандидатури от други държави членки. Мерси, е, е, добре дошли, господа министри. Радвам се, че сте наши гости и ние споделяме общите цели в името на европейските граждани. Много важно е да укрепим доверието на гражданите спрямо политиката за борба с тероризма. Въпросът за отношенията ни с САЩ също е много важен. И а, е, а, много защото имахме проблеми и на ЦРУ, транспорти, транспортирането на затворници през Европа. вие сте една от малкото европейски страни, която съвсем сериозно се отнесе с този проблем с незаконното транспортиране на затворните от страна на ЦРУ. И може би на ниво на съвета ще подигнете въпроса, който ни повдигнахме миналия септември, който ще бъде обсъждан и преди идния септември за, за да може страните, да, които участвали в тази незаконна програма на ЦРА, да дадат необходимата информация. И така, няма да повтарям това, което казах, е, съвсем набързо ще го приключа. Значи необходима е оценка на препоръките и въпросът ми е следния. Какви инициативи ще предприемете, така както е поиска през миналия септември Европейският парламент, съвета, да помогне на а, а, страните членки, които водят разследвания по този въпрос. Знаете, че първите а, разследвания а, бяха а, ограничени по своя обхват. Обаче сега възникнаха нови елементи. А, те не бяха предоставени от Евроконтрол, те са предадени на съответните органи, прокуратура и така нататък. И големите европейски страни, пък и всички останали, трябва да възстановят доверието, че при нас има върховенство на закона и защита на основните права. И второ, какво ще направите по инициативата на четирите страни за европейски а, механизъм за а, защитата на основните права в рамките на Европейския съюз. А, това е част от една един интерпарламентарен дневен ред. И а, очакваме а, думата на съвета по този въпрос. Създаване на механизъм за оценка на това, доколко се спазват основните права на човека в Европейския съюз господин Кикоп, който е от докладчик за Европейският система за резервационните данни. Освен това е от групата на европейските консерватори и реформисти. А, благодаря. А, по-скоро коментар, отколкото въпрос, макар че много ме интересува в частност темата за крилата на детето. А, а, аз приветствам вашата програма за Европейската система за резервационни данни. Също трябва да кажа, че това е особено актуална тема. Също ще се съглася с казаното от госпожа Вебер за руската такава система и за това трябва да внимаваме, за да не се стига без надлежните контролни механизми до подписване на множество двустранни спогодби в това отношение да имаме единен, единна система, която да обхваща нашите собствени граждани. И накрая, сигурността в киберпространството, което също фигурира сред приоритетите, според мен е тема, която, за която твърде много политици само говорят, но всъщност нищо особено не се върши. Трябва да си спомним само, че буквално милиарди евро попадат в ръцете на а, престъпни и други тъмни а, субекти чрез а, киберпрестъпления. А, през 21 век киберпрестъпността е огромно по размери а, явление и, и искам а, да ви кажа, че имате нашата подкрепа, ако запазите темата сред вашите приоритети. Благодаря. Сега по две минути на следващите депутати, за да може да имаме възможност да получим отговори. Госпожа Класевиц. Благодаря. Искам да приветствам първото Балтийско председателство в лицето на литовските министри. Аз вече споделям вашите приоритети. Както казаха и колегите, времето е решаващо значение. Помогнете да се задвижат нещата по директивата за сезонните работници и а, за преосмисленето на ролята на иновациите в нашата економика, както и отношението ни към студентите. Искаме също и ние да се задвижат нещата по отношение на резервационните данни. Надяваме се тази тема да се отграничи от темата за защита на данните, също така закрилата на децата, особено в интернет разбираме, че има разлика между а, това какво означава гарантиране на максимална защита на данните и какво означава разузнаване. Жалко, че и в парламента на някои хора не им е ясно. И се надявам вие да ни помогнете да не стане така, че скандала призма да а, отвлече вниманието от досието за защита на личните данни споменахте също и за Европейската заповед за разследване. Това е особено важна тема по отношение на съдебното сътрудничество и се надявам, че ще предвижите нещата успешно нататък. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Добре дошли на двамата министри в комисията Либе. Пожелавам ви успех пред, през идните 6 месеца на вашето председателство. Като, до, като съдокладчик, докладчик и а, докладчик в сянка а, по а, пакета а, а, за а, заради което искам да ви кажа, че а, понаучавам, че за а, интелигентно управление на границите фондът е съкратен а, значително с около. А, е, 1,5 милиарда евро. Смятате ли, че този пакет за управление на границите ще бъде отложен или ще се откажем изобщо от този проект поради бюджетните съкръщения? Този пакет не се подкрепя в Европейския парламент от определени е, политически групи, поради това, че не е много ясно а, за този пакет а, какво е, е равновесието между а, ползите и разходите. И още един въпрос, макар че колегата а, Вебер а, го спомена. Става въпрос за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Тези две държави от техническа гледна точка са може би най-добре подготвените всички предходни правителства, извинете, председателства от 2011 година на сам включваха тази точка сред своите приоритети. Може би, ако това не е част от дневния ред, това ще е за добро за Румъния и България. Благодаря, господин председател. Макар да не съм член на тази комисия, искам да посрещна с добре дошли министрите от председателството на Литва. Благодаря за представенето на приоритетите. Има много въпроси сред колегите, което показва големия интерес сред депутатите от Европейския парламент към а, приоритетите. Една от темите, които искам да спомена, е активирането на някои институции по отношение на СЕПОЛ и Европол. Министъра спомена някои от инициативите на председателство, но искам да чуя още по отношение на, то, на отношението на председателството към защита на гражданите, борбата с кибер престъпността. Разбира се, че ние искаме предвид на крехкостта на актуалната ситуация да осигурим по-голямо ниво на защита, но смятате ли, че а, тези институции към днешна дата са нещо полезно или по-скоро са някаква а, слава? имаше неодавна голяма хакерска атака на, на DDoS от страна извън Европейския съюз. Как коментирате а, киберсигурността? Някои твърдят, че DDoS а, всъщност е един а, акт на демонстриращ превъзходство в цифрата сфера, а не престъпление. Какво мислите? Благодаря, господин председател. Аз прочетох, че ви ще работите за укрепване на доверието към европейските институции и а, да ги доближите към потребностите на гражданите, как точно смятате да го направите. Казахте също, че ще работите за намаляване на административните а, формалности, свързани с апостилите. Как ще го постигнете? Аз също искам да приветствам с добре дошли представителите на първото Балтийско председателство. В Испания също сме натрупали ценен опит в председателство и ви уверявам, че това ще бъде така и с вас. Обръщам се към министра на вътрешните работи сега. Като имаме предвид големите безпокойства за външните граници, това е основен проблем за Европа, имате ли намерения да развивате сътрудничество с трети страни, за да може да се преодолее съществуващото положение? И по преговорите за споразумението за регистрационните данни на пътниците, имаме такова споразумение с Съединените щати. Можете ли да ни кажете до каква степен загрижеността за сигурността доведе до такова положение, че 11 милиона незаконно е, пребиваващи е, в Съединените щати изведнъж ще бъдат обявени за законни. Това свързано ли е по някакъв начин с поразумението за регистрационните данъци, е, данни на пътниците или не? Споделяме приоритетите на литовското председателство, но искаме процесуални гаранции безплатната правна помощ би трябвало да бъде предоставяна на хората с увреждания, на хората в неравностойно положение. Не го чух във вашите изказвания, а то е важно не само за нашите граждани, но и за търсещите обежище, за бежанците в приемните центрове. Не смятате ли, че и това е важно за нашите граждани? Трябва да говорим за правата на човека. Моля ви, имайте предвид, че ни трябва време е, за отговори. Господин Батън, добър ден, ще се опитам съвсем накратко да се изкажа и да задам три въпроса, част от тях вече бяха зададени. Какво е становището на Литва за сливането на Европол и полицейския колеж. За или против сте? Втория ми въпрос – пакета за интелигентните граници. Смятате ли, че трябва да има достъп на всички правоохранителни органи на страни в и извън Европейския съюз до информационните системи. Третия ми въпрос е за шенгенското пространство. Как гледате на разширяването на шенгенското пространство с България и Румъния? Планирате ли конкретни действия и ако Литва има специфични безпокойства във връзка с организираната престъпност като препятствие за Румъния и България, ще използвате ли правото си на национално вето? Ясно беше какво искате да кажете. Последния оратор, господин Бронс. Приветствам ви, че контрола на външните граници е приоритет за вас, за да възпрепятствате незаконната миграция. Виждате ясната връзка между управлението на границите и борбата с тероризма и организираната престъпност. Не съм обаче оптимист, че ще успеете да постигнете тези цели – не съществуват големи приемни центрове в редица страни, освен това има активно лобиране против задържането на незаконни мигранти. Говорихме с изпълнителния директор на Фронтекс и в хода на разговорите стана ясно, че ако лицата не отговарят на изискванията да получат обежище, получават една хартийка и с нея в ръка могат да се съобразят с нареждането да напуснат, а могат и е, да се разтворят някъде в е, небитието и да се е, задържат в страната. Има хора, които поради своята необразованост не могат да бъдат образовани, да се повиши тяхната квалификация – Разбира се, че те са човешки същества и ми се струва, че тук става дума за нещо подобно на трафик. Председателя. Да, чухме много интересни въпроси към първото Балтийско председателство. Големи са очакванията към него. Знам, че ще ви е много трудно да отговорите. Моля ви да обобщите отговорите си. Първо давам думата на господин Баракалска с министър на правосъдието. Поправям се, казва председателя е, на министра на вътрешните работи, господин Баракаускас. Благодаря ви за поставените въпроси. Много се радвам. Европа и aš pradėsiu atsakinėti pailiui. Pirmiausia, tai poniai аз сутинку с увесу така и jūs Мисля, че вие поставихте въпроси, които а, са много важни за цяла Европа. Ще се постарая да обобщя в отговорите си нашата позиция. Знаете, че на 7 и 8 юни в Люксембург заседава съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи и мнозинството държави членки не одобриха евентуалното сливане на СЕПОЛ и Европол. Някои предложиха решения, които ще гарантират самостоятелността на двете институции чрез евентуално сливане само на администрацията на полицейския колеж и Европол. На 1 март до година ще могат да се предприемат и е, допълнителни стъпки, след като изтече срока на споразумението е, с е, Обединеното кралство. Мисля, че предложението за сливане трябва да се преразгледа. Искам да ви уверя, че съветът ще сътрудничи с Европейския парламент в стремежа си да се осигури безпрепятствено функциониране и на двете институции. Ще търсим общо приемливо решение. Мисля, че Рената Вебер от групата АЛДЕ зададе няколко много добри въпроса. Благодаря ти, Рената, ние лично се познаваме и затова си позволявам да се обърна така към теб. За шенгенското пространство мога да кажа какво възнамеряваме да предприемем по отношение на членството на България и Румъния. Този въпрос стои на дневен ред вече от няколко години. Някои държави членки изразяват безпокойство, че участват страни от бившия източен блок, но и Литва като източноевропейска страна ще положи всички усилия въпроса да бъде решен. Aldės frakcijos, tai yra kokias pozicijas laikysitės dėl Rusijos reikalavimo Европа. Още един въпрос дойде от политическата група Алде. За руските граждани предоставянето на лични данни? Мисля, че и други ваши колеги биха задали същия въпрос, ако имаше повече време. Мисля, че този въпрос трябва да отчете всички измерения на процесите на преговори и сътрудничество с Русия за да не бъдат изложени на риск гражданите на Европейския съюз преди да се постигне споразумение между Европейския съюз и Русия. Европейският съюз се нуждае от регламентиране на регистрационните данни на пътниците и във вътрешен план – Господин Киркхолп вече не е тук, но той постави един доста общ въпрос. Частично беше засегнат и от други депутати. Това е въпроса за сигурността. Бих отговорил като посоча основните заплахи. Те бяха обсъдени с Съединените щати и мога да кажа, че заплахите са доста а, скорошно явление. Опасността от нападения на енергийните системи, водоснабдяването, Господин Киркхоп заяви, че парламентарната комисия по граждански свободи вътрешни работи и правосъдие и държавите членки трябва да обърнат особено внимание на проблема и да бъдат взети решения, които гарантират максимална киберсигурност. Господин Енчо постави въпрос за ползата от законодателния пакет за европейските граждани. Мисля, добре съзнавате, че говорим не само за пътуванията в рамките на Европейския съюз, но и за граждани на трети страни, които пресичат европейските външни граници. Системата няма да се промени чрез пакета за интелигентните граници, а, а Европа ще стане по-сигурна и по-безопасна, особено като имаме предвид, е, че нараства притока на пътуващи, които пресичат е, външните граници на Европейския съюз. Все още не е ясно какви средства ще са ни необходими, ако не прилагаме съвременни технологии за управление на границите. Но вашия въпрос беше много уместен и той се отнася до всички държави членки, Европейския съюз като цяло, понеже расте непрекъснато броя на лицата, които пристигат в Европейския съюз около 6 милиона граждани на трети страни, по някои разчети се очаква да пресичат е, външните ни граници. И за законодателния пакет интелигентни граници, напълно съзнавам, че проектът не е ефтин. 1 милиард и 100 милиона евро са предвидени за финансирането му. E. Nereikėtų pamiršti, kad sistema apima ne tik Europos Sąjungos valstybės, bet ir visas Šengeno valstybės. Ir... За сигурността е необходимо да се изразходват средства. Не само страните от шенгенското пространство са засегнати, всяка държава членка трябва да се включи, защото ако ще изгражда система отделно сама за себе си, тази система ще бъде много по-скъпа. Трябва да сме наясно какви са альтернативите, но проблемът е свързан с необходимостта от допълнителни човешки ресурси, а сега искам да дам думата на колегата ми, господин Бернатонис. Преди това обаче няколко думи бих добавил за източното партньорство. На 7-8 октомври в Люксембург ще обсъждаме тази тема в съвета. Каня всички, които се интересуват от тази тема, да я обсъдим съвместно. Благодаря, благодаря ви. Е, сега ще дам думата на министър Бернатонис. Ще му бъда благодарен, ако стегнато обобщи отговорите си. Зная, че не е лесно. Моля ви да се постараете е, да спазим времето и да дадете кратки отговори. Благодаря. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа, членове на комисията, радвам се, че се интересувате от нашата програма. Зададахте доста много въпроси. Ще се опитам да отговоря поне на някои от тях. Във връзка с, с това, което попита госпожа Вебер и госпожа Крацавекин, трябва да кажа, че целите са много амбициозни този въпрос ще бъде в дневния ред на неформалната среща на министрите, също така и на официалната среща на министрите в Люксембург през декември. Ще видим какво можем да постигнем. По отношение на директивата за конфискация и възстановяване на престъпно придобити активи. Надяваме се да приключим преговорите с Европейския парламент по време на нашият мандат по отношение на директивата за борба с дискриминацията. Се надяваме да напредне работата на работната група. Ще бъдат разгледани всички разногласия по отношение на определението. по отношение на гей парадът в Литва, той никога не е забраняван ставаше дума за това къде да се проведе. И сега вече е взето решение по този въпрос и като министър на правосъдието трябва да кажа, че имах редовни срещи с представителите на общността ЛГБТ, обсъдихме тези въпроси и а, моето мнение е следното. Литва в 20-те години независимост, на които се радва, постигна, е, отбележи голям напредък в това отношение и смятам, че информацията, с която разполага Европейския парламент по този въпрос е едносранчива. Елате, вижте какво е положението при нас. А по отношение на затворниците на ЦРУ, имах среща с докладчика госпожа Флотър, задълбочено обсъдихме въпроса и мога да кажа следното. Литва от всички страни, за които става дума, е напреднала най-много. Имаме предварително производство, което се води от прокуратурата и няма доказателства, че е имало изтезание на литовска територия. Ако има обективни доказателства, прокуратурата може отново да отвори това дело. Но тези въпроси не трябва, за тези въпроси не трябва да се съди по недоказани твърдения а, или подозрения на медиите. Разбира се, можем да говорим и за редица други неща, но тъй като времето е кратко, надявам се, че успях телеграфно да отговоря на най-важното от въпросите, които ми бяха зададени. Останалите неща бяха споменати в моето, пре... в моето съпително слово и се надявам, че ще имаме възможност да се връщаме многократно към тези въпроси и да ги обсъждаме. Виждам а, а също така, че госпожа Боско а, повдигна въпроса и за директивата за борба с дискриминацията. Разбира се, готов съм да отговоря този въпрос, но не мога да отговоря в рамките на краткото време което разполагаме. Готови сме да продължим а, работата по директорията, в такъв случай тя няма да бъде забранена. А, да бъде замразена, извинявайте. готови сме да започнем преговори. Нека повторя за госпожа Боскот. Като председателство готови сме да започнем преговори с Европейския парламент по тази директива. Разбира се, ще имаме и други възможности да продължим разговорите по всички тези въпроси. И какво очакваме от първото ротационно председателство, което се осъществява от Балтийска страна. Благодаря на господин Бернат. Благодаря господин Бернатонис и очакваме да сътрудничим плодотворно с литовското председателство за да постигнем максимално по време на вашия мандат. Благодаря, всичко хубаво. now dear colleagues please Rafael hasta la próxima nos veremos en Vilnius en Vilnius Vilnius bye bye we'll be seeing you bye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 and we get ready to keep it going. The order of the day with point number two, number 22. И така, стигаме до 22 та точка от нашия дневен ред, размяна с мнение, на мнение, на мнение с госпожа Сесил Киенже, министър по въпросите на интеграцията на Италия. Thank you. Thank you. I'm sure we all agree it's an honor and a privilege. Сигурен съм всички се съгласите, че а, чест за нашата комисия да приветства госпожа Кенжи, италиански министър за интеграция, въпроса на интеграцията. Защото хармонизацията на законите и уеднаквяването на законите по отношение на гражданите на трети страни, накрая и най-накрая най-накрая става е, обща европейска политика. Защото иммиграцията се определя като двупосочен проект, процес, в който се обхванати много въпроси, образование, здравеопазване, пазарна пазар на труда и така нататък. Пазар, страните членки на Европейския съюз се продължава да се опитват да бъдат пример, когато става дума за политика по, за предоставяне на обежище и политика в областта на иммиграцията. И ако ми позволите, госпожо министър, Бих искал да подчертая, че за нас е удоволствие и чест да бъдете наш гост. С внимание ще изслушаме вашето слово. Благодаря, че приехте поканата да участвате в това заседание. Всъщност, последното заседание на нашата комисия за преди лятната вакансия. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас и на а, членовете на комисията за поканата да участвам в работата на вашата комисия и да ви представя работата на италянското правителство в а, областта, а, за която отговарям. Благодаря на, за солидарността. Благодаря за подкрепата. Защото става дума за е, е, нова политика. Е, Италия поема по един нов път в момента в тази област. Това е признание и за онези, които ме избраха за министър. Поставиха начало на това министерство някой роден в друга страна който е избрал една европейска страна като своя втора родина, защото Италия сега е моята родина. И неодавна бях назначена за министър по въпросите на интеграцията и мандатът ми е да помогна за една дълбока промяна а, на политиката по отношение на иммиграцията на, на моята страна. Защото към иммиграцията не можем да подхождаме по пожарен, пожарникарски начин. става дума за редица, за, за, за хиляди, които е, са живели по един начин и им предстои да живеят по друг начин. Защо? А Италия винаги е била обект на иммиграция, винаги е привличала иммигранти. И така и ще бъде още десетилетия. И тук възниква понятието транснационална идентичност и политиката, която цели създаването на по-тесни връзки между страните, от които произхожда емиграцията и страните, които са нейна дестинация. емигрантите трябва да се разглеждат а, а, като а, важен елемент, а, като а, актив, който играе важна роля в економиката на приемащата страна. Част от нашето общество – като част от нашето общество, което играе много важна роля в структурата, в тъканта на нашето общество. Става дума за това, че емигрантите спомагат за преодоляване на някои от демографските проблеми на нашата страна. И необходимо е да се работи за избягване на социални напрежения между иммигрантите и местното население. Това е една от моите задачи. Една от моите задачи е да разяснявам колко важно е общуването, колко важни са комуникациите. За да не се разглежда иммиграцията като заплаха. Затова е необходимо да се разяснява, необходимо е също така да се използват и поместни термини. Трябва да се разбере, че тук става дума за предимства и за двете страни. Това са хора, които идват да участват в живота на нашето общество. Това са нови италиански граждани, които имат значение не само за економиката, но също така и за развитието на своите собствени страни, не само на приемащата страна, в случая Италия. Трябва да се признае, че емигрантите все по-често имат бизнес, намерение да започват бизнес. ставаме свидетели на това, че иммигрантите участват в финансовия живот на страната, нещо, което е едно сравнително ново явление. Този обмен между приемащата страна и страните, от които идват иммигрантите, помага за създаване на нови методи за приобщаване на иммигрантите, за приспособяване на социалните системи, които да могат да отговорят на техните нужди. Имигрантите трябва да познават както своите права, така и своите задължения в новата страна. Бих искала да благодаря на папата за неговото посещение на остров Лампедуза, където стана дума за стана дума за това, че мигрантите имат както права, така и задължения. Особено важно е, че емигрантите, откъдето идват, трябва да бъдат неразделна част от обществото, в което те се озовават. Различните култури, различните традиции трябва да бъдат безпроблемно съвместявани. Тук е много важна е, идеята за многокултурни общества, в които гражданите имат възможност да се учат едни от други. Разбира се, едно от най-важните неща е, е иммигрантите да научат е, да говорят и да пишат езика на приемащата страна. Да те по този начин ще станат част от обществата, които ги приемат. Затова, за тази цел много важно е да работим заедно с министъра на просветата. За да може образованието да бъде инструмент на приобщаването на иммигрантите министърът на вътрешните работи анализира начина по който приемаме емигранти в нашата страна. И всички тези аспекти са важни за разработване на цялостен подход, който ще ни даде възможност да оценяваме по-точно международната роля, която играят емигрантите. Сега имаме възможност да сближим е, местните власти, международните организации, е, асоциациите на иммигрантите, така че те да работят заедно. Това е една от целите на министър създаване на механизми за постигане на тази цел. Така че да се използват уменията и талантите на иммигрантите. за да могат те максимално а, бързо, най-бързо, възможно най-бързо да си намират подходяща работа. И тук е, идва и проблема за подготовката, за курсовете за квалификация и образование на емигрантите. Тук има възможности по ефективен и гъвкав начин да се подобрат стандартите прилагани от приемащата страна. Наред с това, политическият процес ще помогне за това, че приобщаването и приемането на иммигрантите да върват ръка за ръка. Миналата година получихме информация, че много от емигрантите са в, в трудно положение. Те са особено уязвими. И затова, наред с другото, трябва да правим, полагаме усилия никой, нито един емигрант да не се оказва в робска зависимост подчертаваме европейските ценности при приемането на емигрантите, защото Европа винаги а, е възлагала много на качествата на индивида. Борим се с расизма и ксенофобията. И а, моето министерство а, работи за създаване на законодателни инструменти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 Е, и е, така, иммигрантите е, ни предоставят много благоприятни възможности. Това са нови, нови граждани. Към тях необходимо е да имаме ново гражданско съзнание. Всички да възприемаме и разбираме, че всеки от нас има своята стойност в нашето общество. Необходимо е по-широко участие в местната и регионална политика, защото политическият дебат не е достатъчно зрял като че ли, за да може да се справи с логичните нужди на интеграцията. Имаме четири проекта закона, които третират някои общи проблеми. Признаването на статута на онези, които са родени в Италия и които са абсолютно пълноправни италиански граждани. но това трябва да обхване и онези италиански граждани, които са родени в чужбина, родени другаде. И това е една от инициативите а, на Министерството, което ръководя. Приемат се конкретни мерки, за да не се, не се допусне който и да е който, макар е роден от родители чужденци, когато стане на 18 години, след като живее в Италия, да не получи италианско гражданство. Това е не само мое лично мнение. Това е мярка, която смятаме, че е особено важна. Тези хора трябва да станат активни економически субекти, които да участват в, пълноценно в живота на страната. Значи трябва да подпомагаме разбирането, трябва да водим на тези проблеми, трябва да водим диалог. Трябва политика на приобщаване, на включване на тези граждани в живота на обществото. Благодаря. Ancora una volta, ancora una volta grazie di risposto Благодаря. Благодаря ви много. А първо, благодаря ви, госпожо министър, че приехте нашата покана днес. И освен това, че вие говорихте за теми, които са особено близки на нашата комисия свобода, правосъдие и други въпроси. Така, списъкът на записалите се не е доста кратък. <laughs> За това бих пред поръчал, преди да вземи, вземете думата, за да може да си тръгнем все пак на време днес, да бъдем максимално кратки. Имате думата. Господин, госпожо министър, благодаря, че се озовахте на нашата покана. Ще бъда съвсем кратка. И слушах с много голямо внимание вашето а, слово, подчертах те думите интеграция, комуникация и имам чувството, че вие много ясно, много ясно, с голяма топлота изяснихте тези въпроси и своята ангажираност с тях. Говорихме, говорихте за права и задължения. Необходимо е очевидно иммигрантите да познават и своите права, и своите задължения. Необходимо е също така управление на иммиграцията, така че тя да бъде а, наистина от полза а, за приемащите страни. Много важно е иммигрантите да могат да намерят работа, много важно е тяхното образование и квалификация. И тяхното приобщаване е, е свързано с нещо съвсем конкретно. Говорихте за предприятията, говорихте за това, че някои мигранти вече работят в финансовата сфера и всичко това е, е отрадно. Е, много важно за това иммигрантите да се чувстват наистина приети, да могат да работят. А кога говорихте за това, че те трябва да учат езика. Наскоро бях в, в, в частта на Франция, откъдето аз идвам, където има редица иммигранти, които са натурализирани и сега бях в префектурата там и а, а, префекта се занимава с проблема на тяхната натурализация като граждани. И е, разбира се, всичко това е важно не само за самите тях, но и за местните хора, е, за да могат е, да се интегрират иммигрантите по най-успешен начин. С радост приех това, което говорихте по повод на борбата с расизма и ксенофобията. Както много добре знаете, доброто общуване между иммигрантите и населението е един от най-сигурните начини за предотвратяване на расизма и ксенофобията. Желая ви успех по време на вашия мандат. Още един път благодаря, че се озовахте на нашата покана. Надявам се, че ще постигнете много в Италия. Благодаря сега господин Ботко. Господин Ботко. Благодаря. Благодаря, господин председател и госпожо министър. И на вас благодаря. На първо място ще ми се да ви поздравя за това, че представихте пред нас едни много ясни идеи и за коража, да говорите е, за неща, чиято реализация е, ще е, бъде дългосрочна, защото често пред нас се представят само планове, които са доста краткосрочни. Така че вече доста време, когато говорим за емиграция, ми се струва, че а, всъщност заобикаляме същността на въпроса, но вашия подход бе съвсем различен. А каква е целта на интеграцията? Често хората оставят иммигранти е, до края на живота си. Аз самата съм от иммигрантски происход. Аз съм родена в Нидерландия, но винаги са ме смятали за чужденка така че какво да направим, за да постигнем реална интеграция? Понякога наделяват предубежденията и струва ми се, че важен фактор за успех ще бъде промяната в начина на мислене. Преди известно време много се говореше за това да се възползваме от а, прилива на талантливи хора, а, хора, които идват при нас като емигранти. А сега пак се а, възправя старият образ на емиграцията. Хората отиват някъде и си нагласят историята така, че да им носи повече пари. Как стоят нещата в Италия? Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Имам към вас два въпроса. Първо, неодавна одобрихме един пакет, който дава нова дефиниция на режима на обежище в Европа. Има четири досиета, известното неизвестния регламент, е наречен регламент от Дъблин. И а, държавата, където, която приеме един мигрант, на практика има най-големи отговорности, но от италианска гледна точка една от е, главните цели би била да се направи преглед на регламента от Дъблин. Тоест, различните държави членки да вземат участие в този процес за посрещане на миграционните потоци. Това е първият ми въпрос. Как виждате нещата в този план? Второ. а, посещението на папата в Лампедуса постави тази тема отново в центъра на вниманието. Там той се срещна с много мигранти и това беше един празник. постави се въпроса за религията на мигрантите и за националността на приемащата страна. Там, оттам се стига до въпроса за националността, за самобитността на човек, за връзката му с мястото, където е роден. А, в Италия и другаде държавните органи търсят правилния начин за справяне с а, иммигрантите. А, чуда се как а, виждате бъдещето на Италия в този план. Благодаря, господин председател. Аз искам да, да се присъединя към казаното от господин Яколино и да благодаря на италианското правителство за това, че започва да мисли а какво се направи а, е, за, по въпроса за регламента от е, Дъблин, защото ние току-що го приехме. Малко е късно, изведнъж след като сме го приели. Е, някои си задават въпроса какво става с регламента от Дъблин. Е, защото търсещите обежище хора се насочват към а, държавите в, в южната част на Европа и те трябва да останат там, докато се реши техният а, случай, което а, затруднява а, не само тях. А, също така искам да а, изкажа и своята благодарност а, на папа Франциск за това, че обърна внимание на ситуацията в Лампедуза. Подобно, подобен проблем стои през други държави. Едно от важните неща е подкрепа и солидарност. Италия предполагам, има сътрудничество с други страни в Средиземноморието. Много се говори, примерно, за връзките на Испания, Марокко, Тунис. Но искам да ви благодаря за това, че представихте въпроса за иммиграцията по един по-различен начин. Тъжно е, че винаги говорим за иммиграция и връзка с престъпността. Най-сетне е, това ще е един начин да се разглежда темата по друг начин. Благодаря ви за това, че я представяте по нов начин. Вие говорите за а, положителните страни, за богатството, което носи емиграцията. Години наред говорим само за отрицателните аспекти, за престъпността, но трябва да разглеждаме нещата от гражданска гледна точка. Наистина е, е привилегия да мога да е, слушам че, е, вас, защото въпросът се разглежда от е, друг начин. Говорим а, по друг начин и виждаме че трябва да развиваме тези различни формати на обсъждане, да видим по какъв начин може да обсъждаме това с страните на происход, защото там може да получим информация, да разберем същността на проблема. Трябва да избягваме е, дискурса, който се наложи е, в миналото. Благодаря. А, искам да благодаря преди всичко на министъра за това, че, се, е, че дойде в парламента. И мисля, че имаме основание да кажем, че термините, с които се говори за миграцията, трябва малко да се прередактират. Е, говорим е, за необходима система, а всъщност трябва да има а, система, която да е пригодена към нуждите на тези хора. Те са сред най-уязвимите, много от тях и са и деца. А, трябва да мислим за солидарността и споделянето, но за интеграцията също трябва да говорим с тези думи за споделяне на отговорност и солидарност. Когато вие сте е, министър на една страна като Италия и се явявате в парламента, можете да отправите призив е, за вътрешноевропейска солидарност. А, да погледнем Лампедуза, не само папата направи посещение а, там. Стотици плавателни е, съдове пристигат е, там, а, пълни с напълно отчаяни хора. Трудно е да си представим човешкия аспект на населението, както населението, жителите на Лампедуза, така и тези на Малта. Това са непосредствени, остри проблеми на страните граничещи с Средиземно море. За това трябва да мислим, когато разглеждаме пакета за миграция. Защото като говорим за солидарност, това е, е солидарност, да, но най-голямото тежест пада на плещите на е, страните, които приемат мигрантите, някакси е, страните, които са по-отдалечени, използва термина просто като риторично, риторична фигура. Благодаря за Европейския парламент. Е голяма чест и голямо вълнение да се срещнем днес. Говоря като депутат и като жена. Мисля, че вие имате една символична роля, която не можете да избегнете не само в страната си, но и в Европа като цяло. И към вас поканата беше отправена не просто да ни запознаете с действията, които се предприемат в Италия, но и да обсъдим как е вролидарно и отговорно да реши въпроса с миграцията. Говорим не просто за интеграция, говорим за взаимодействие. Именно това е процеса на културното приобщаване. При вчерашното си посещение, мисля, че папата показа съвсем ясно какво означава човешката солидарност. Той се обърна не просто към вярващите. Миналата година в Средиземно море се удавиха отчаяни хора, които търсеха убежище. Политиката ни на солидарност се нуждае от внимание и чрез изясняване на правните аспекти. Огромни са потоците на трафика на хора, които минават през Италия и този проблем е много голям. Понякога мигрантите поради бюрократични причини от хора а, с основания да бъдат в страната се превръщат в незаконни мигранти и така стават лес, лесна плячка на трафикантите. Ако едно дете е родено а, в друга държава а, членка, а, би трябвало да има достъп поне до европейско граждане. Гражданството има и европейски контекст, не бива да забравяме това. Госпожа Анджелили и други говориха за необходимостта от истински европейска политика и ми се струва, че би било добре да чуем от вас някои предложения в тази връзка. Разбира се, имаме многобройни, многобройни двустранни спогодби, примерно с Тунис, с други е, страни от Северна Африка също сътрудничим, но в Европейския парламент се стремим да постигнем двустранно споразумение, в което едната страна да е Европейския съюз като цяло. Дали това според вас е възможно? Госпожа Келер сега има думата. Благодаря, благодаря госпожо министър, че дойдохте. Не чак толкова често а, при нас идват министри, които не са от страната поела председателството. Поне в нашата парламентарна комисия не помня такава практика до сега. Много интересно беше вашето изказване. Права сте, че ни трябва по-активна политика на приобщаване, която да държи сметка за потребностите на хората и ви пожелавам на добър час в вашата работа в Италия. Права сте и за расизма, трябва да намерим всякакви начини да се борим с расизма в политиката, в обществото, в културата. И е, тази битка няма да е лесна и кратка. интеграцията и борбата с расизма а, е, трябва да бъдат разграничавани, защото не мигрантите ще се борят с расизма. а и има хора, които са добре интегрирани и същевременно стават жертва на антирасистски нападки. Ето за това трябва да ги разграничаваме. И расизмът е едно явление, срещу което трябва да се борим и да го изкореним в цяла Европа. Като министр на интеграцията, бихте ли казали на членовете на нашата парламентарна комисия как можем да дадем своя принос? Каква според вас трябва да бъде ролята на Европейския съюз в интеграцията, защото интеграционните процеси са децентрализирани, предимно на местно ниво са. Какво може да се направи на равнището на Европейския съюз, според вас? Благодаря. Господин Фонтана има думата. Благодаря, господин председателю. По много въпроси е, сме съгласни с вас, примерно борбата с експлоатацията и злоупотребата е, с хора. Е, действително, тук говорим за нечовешка експлоатация, ужасно явление – голяма част от е, политиките, за които вие говорите, е, за нас е, са напълно приемливи. Вие посочихте, че мигрантите могат да се приобщят, но 26 милиона са безработните у нас в момента. Шири се чудовищна безработица. Вие говорите за чуждестранни странни търговски дружества. Аз съм от а, Венето. Има хора там, които се самоубиват отчаяни от бюрокрацията и безисходицата. Щом като местните предприемачи не могат да се справят, какво остава за чуждестранните? Ужасни са економическите ни проблеми ние не можем да се справим с тях, още по-малко ще могат а, мигрантите. А, и, иначе не би могло да има пълноценна интеграция. Дисбалансите в нашето общество до голяма степен се дължат на неговото застаряване. Някой предлага чрез миграция да се възстанови равновесието, но това може да се постигне и по линия на семейната политика. Да се насърчават италианците е, да имат многодетни семейства. Говорите и за културата или за това, че различните култури трябва да говорят помежду си. Това е последният ми въпрос, господин председателю но някои мигранти носят културата на а, шерията, а, на райони, където обезобразяването на женските полови органи е практика. За какво взаимодействие говорим? Благодаря. Следващия оратор. Аз също частично споделям казаното от вас. Имам няколко коментара. Днес отново стана дума за посланието на папата, но не бива да смесваме темите. Неговото послание беше пропито от човечност и солидарност, но нека да не го отъждествяваме с политическо изискване към италианското правителство. Някои от думите на Светия Отец могат да бъдат използвани е, в идеологически контекст. Ние се молим и ще продължаваме да се молим за жертвите в морето, но изискването да се гарантира националната сигурност не може да се пренебрегва. Не чух от вас думата законност, а много пъти чух думата миграция. Да приветстваме мигрантите не е само въпрос на регламентация. Някои от колегите зададоха вече въпрос, който аз искам да засегна. Преди няколко години в парламента Италия се оказа сама изоставена от всички други, когато трябваше да се бори с притока на пристигащи в Лампедуза и се наложиха спешни мерки за укрепване на границата. Във вашето изказване днес чухме един много по-различен подход към миграцията. Аз искам а, да е приобщаващ нашия подход. И аз не разбрах как точно вие като министър, който отговаря тъкмо за а, миграцията, как а, а, с а, законността го съчетавате, господин Боргецио. Благодаря. Госпожо министър, вие изложихте а, много, а, един много важен план. И аз ви желая успех в вашата работа. Защото сте успели да разработите подобен план и се опитвате да го осъществите. Защото никой Никоя политическа партия няма интерес подобен план да не бъде изпълнен. Въпросът е обаче как да бъде осъществен. По какъв начин могат да се постигнат вашите цели? Вие споменахте различни намерения, които, цели които сте, и методи, които сте идентифицирали. Не искате хората да работят за незаконна или тайна иммиграция. Но има мнозина, които идват в нашата страна и пристигат не за да живеят в нея или за да работят при нас. Не, не говоря само за хора, които идват от Африка, но и за хора, които идват от други части на Европа. Какво да правим с тях? как да се отнасяме с тях? Е, обикновено много често в тези свои собствени страни към тях се, техните собствени страни към тях се отнасят доста твърдо. Казвате, че а, начина по който, към който се отнасяме към тези а, хора много пъти е престъпление спрямо човечността. Но когато е едно дете а, или един младеж на 18 години идва в моя роден град и започва да напада хората в колите им да ги напада, а, как да реагираме срещу това? Казвате, че е необходимо да се осигури помощ. А, но, но мнозина просто експлуатират социалните служби и възможности, които те предоставят, какво да направим по този въпрос. Благодаря. Цела, ценя факта, че вие сте тук, когато папата посети Лампедуза вчера, той каза, че сме забравили как да плачем. Мисля, че това ще отвори очите не само на средиземноморските страни, но на всички в Европейския съюз. Защото положението на онези, които прекосяват Средиземно море, не може да бъде пренебрегвано и техните права трябва да бъдат зачитани. Говорихте за солидарност. А това е въпрос, който в моята страна, Малта, е на първо място в дневния ред. Това е проблем, а, с който са длъжни да се занимават политиците непрекъснато когато става дума за пакетът за обща европейска система за предоставяне на обежище, проблемът е, че Дъблинският регламент все още съществува и въпреки, че Европейският парламент изрази е, е солидарност с, с страни като моята, подобна солидарност не видяхме от страна на съвета. Искам следователно да кажа следното. Как да обясним на нашите граждани, че откак сме станали членки на, Европе, член на Европейския съюз, нашите искания и тревоги не биват чути. И че другите страни членки сякаш не искат да ни помогнат да решим нещо, което е европейски проблем и се нуждае от европейско решение. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа министър. Ценя това, което вие правите е, и начина по който го правите в нашата страна. Искам сега да направя една забележка. Много пъти и много непрекъснато говорим за проблемите на иммиграцията. Но има нещо друго, което трябва да се подчертая. Спомена се посещението на папата в Лампедуза. Очевидно, той е глава на една религия. Но той също говори за солидарност, но солидарността не е нещо, което е за специален прерогатив на папата, това е основна ценност за цяла Европа. Хората, които идват в Европа, дали било по редовен, начин, било е, тайно. Въпросът е, трябва ли тези, които идват при нас, да бъдат разглеждани като престъпници? Трябва ли към тях да се прилагат административни мерки, за които не виждаме правна, правно основание? И затова възниква въпросът. дали в Лампедуза сега реагират по по-различен начин. Островът вече е пренаселен, но на него непрекъснато прииждат нови и нови иммигранти. Но проблема по-различен. Ние също посетихме, наша делегация посети Ампедуза, запозна се с центровете, където биват задържани, нека кажа направо, биват задържани емигрантите. И когато те идват в Италия, в Италия те се превръщат просто в една, в една цифра. И трябва да има правила. И иммигрантите са първите, които настояват за подобни правила. Солидарността спрямо тези иммигранти трябва да бъде от страна не само на италянците, от цяла Европа. Госпожа председател, господин председател, госпожа министър. В Белгия виждаме, че липсата на интеграция, това, че иммигрантите не се приобщават, създава проблеми. Някои страни членки на Европейския съюз, например, обаче си затварят очите от, към това, че се прилагат някои форми на шарията, а, гениталното а, осъкътяване на жените, многожеството и така нататък. Неща, които противоречат радикално на нашите принципи за разделяне на права на, на държавата и религията, свобода на словото и така нататък. Не са ли длъжни иммигрантите също да зачитат тези основни принципи на Европейския съюз? Не трябва ли те да се съобразяват с интересите на обществото, в, което са, в което са длъжни да се интегрират. В Брюксел, например, мнозинството от населението е дошло от страни извън Европейския съюз и това създава сериозни проблеми. Защото днес ставам свидетел на това, че като че ли този проблем или се подценява, или някои се опитват да го омалуважат. И а, а, трябва е, решително да намалим броя на иммигрантите, които идват в Европейския съюз, ако искаме успешно да се преворим с иммиграцията. Милиони са безработни в Европа днес. И не можем а, да позволяваме да идват на нас непрекъснато хора, които нямат абсолютно никакви изгледи да си намерят работа. И мислите ли, че, че не трябва да се, а, а, да се прави необходимото, за да не се насърчават а, подобни иммигранти да идват в а, Европа? И, госпожо министър, Сигурен съм, ще направите усилие да обобщите отговорите на, на въпросите, които ви бяха зададени. Още един път искам да ви благодаря за а, това, че се озовахте на нашата покана и дойдохте тук. Благодаря ви за този дебат. Той бе е, извънредно о, разгорещен. Е, и а, тук прозвучаха доста идеи, които са извън а, тези, които обикновено се получават в резултат на разговори за политика. А, и така, какво правим, а, когато имаме хора, които са родени а, на, на една територия, но бидейки от мигрантски происход, тякаш не могат да се да намерят своето място в социалната тъкан на тази страна. Много често хората се движат от една страна в друга, имат предвид един а, миграционен проект, който си го поставили за цел а той е общ е, за различните хора, за различните места, които споделят миграционния проект. Толкова много видове миграционни проекти можем да откроим. Но мисля, че е, това е първата стъпка в интеграцията. Когато човек решава да се установи на някакво място. И тук е важно да се разгледат е, жилищната политика, и социалната политика. Жилищната политика е особено важна. Именно тук може да започне процеса на смесването, за да не се допусне а, формирането на а, гета, защото там хората се оказват а, заобиколени от а, собствената си общност и не, не могат да се интегрират а, това е едно от е, основните трудности при иммигрантите от второ или трето поколение, защото те израстват това гето, няма достатъчно контакти с останалата част от обществото и много често в тези гета липсват а, е, е, необходимите същитни а, системи. Човек трябва да се оправя сам. И така, мисля, че а, имаме нужда, заедно с другите политики, политики, които са в подкрепа на смесването, а, общуването с а, други общности. Училището е много важно а, като фактор тук, защото общуването често започва на детската площадка, на училищната скамейка тук всъщност имаме редица системи. Училищната система, системата на образование, на здравеопазване, социалната система, създаването на една култура на равноправие. Трябва да помогнем на хората да започнат да учат за историята на другите а, започнат да разбират другите култури. А, това е една среда, където започва да се тези приятелства в училище, както и на спортната площадка. Спортът може да е инструмент за свързване на младите хора, особено. Затова е добре да започнем да мислим за този аспект на спортната политика, когато младите хора влязат в училище да се опитваме да съберем хората да седнат около една маса, защото вече започваме да говорим за интеграцията като за тема, която до сега е била разглеждана само от едната гледна точка но а, това е тема, която трябва да може да се разглежда от а, всички политически аспекти. Сега а, и казахте, че има а, какво да правим, когато има хора, които не искат да се интегрират. А, трябва да се разгледат а, до сегашните политики, политиките в различните отрасли, да видим дали е необходимо и възможно да се променят, а, промени менталитета, да има възможност за интегриране на цялостно и във всички аспекти. Започнахме да работим в това отношение, както казах, най-добрата изходна точка може би е а, училищната система. за регламента от Дъблин. Да, има много проблеми там, особено за южноевропейските, средиземноморските страни, защото за тях проблемът е, не е а, далечен и а, а е проблем на прага им трябва да мислим за политика на превенция и не бива винаги да се натоварва с проблема държавите, които са в южната част на Европа. Трябва да мислим за всички европейски страни. Всички имаме отговорност по този въпрос. Вие казахте, че сте призовани да разглеждате тези теми в Европейския парламента. Европа е една общност, която обединява хората и държавите, за да може да се погледне към проблемите от всички страни. Трябва да мислим за едно общество, което е едно цялостно общество, предвид на предстоящите европейски избори. Защо не организираме една кампания, чрез която да а, излезем с това силно послание, че всички сме част от Европа. И да поставим този въпрос в контекста на собствената си страна. Какво означава да си част от Европа? А защото а, не бива да се ползват някои от термините, с които сме привикнали от миналото, а да погледнем градивно а, как а, да се справяме с кризи, да ползваме превенция какви са правомощията, какви са задълженията на всяка страна в това отношение. Защо, например, а, говорим за а, ратифициране на различни актове в Европа. Къде е общността, питам аз. Да, има нужда за един, от един силен а, призив а, към а, цяла Европа за солидарност и помощ. Аз съм министър на интеграцията в Италия, но всъщност моята роля е съвсем скромна. Всички ние трябва да работим заедно. Тоест, този призив връщам го обратно към вас. Казвам, това е част и от вашата отговорност. Вие също сте призвани е, да направите нещо по този въпрос. Целият въпрос за законната миграция, за през престъпността, за нередовната и незаконна миграция. Трябва да говорим а, а, за това в Италия, както и навсякъде в Европа, се а, работи противодействие на този конкретен вид престъпност, като идеята е не е само да се пресече трафика на хора, а да се изгради система от мерки, която а, гарантира, че всички тези мерки, когато бъдат задействани едновременно, ще дадат резултат. Не става въпрос за мерки, които се използват за целите на а, агитацията а, за това, а, че хората трябва да седнат заедно и да разработят заедно мерки, които а, да действат за благото на хората. Толкова много въпроси ми задахте, че аз просто се опитвам да откроя някои, на които може да се даде бърз отговор, защото нямам много време. Имаше въпроси за това какво а, за, за думите на а, папата. Аз всъщност не съм удивена от това, защото човек, когато се занимава с политика, когато това е неговото попреще, трябва да се вслушва в а, а, знаците, които идват от обществото, но когато си политик, трябва и да а, преведеш онези знаци, които обществото не може е, да облече в думи, а трябва да, да го разбереш и да, го, да облечеш тези знаци в конкретни мерки. Какво ми казват е, гражданите? Трябва да слушам какво ми казват всички, е, да не се отдава прекалено внимание и тежест на това, което казва един отделен човек. Трябва да слушам всички граждани и за това се опитвам да превърна думите на папата в а, инструмент. И си задам въпроса, аз като слушам а, това, а, може би има човек, а, чийто глас съм пропуснала да чуя. И не искам да а, се забравя, че централа на този дебат всъщност е отделния човек и това всъщност е а, в а, въплатено в а, италианската конституция, в член 2, и ние говорим за а, правата на отделния човек, на индивида. И така, как да превърнем а, словата на папата а, в инструмент? Малко странен беше този въпрос, който ми беше зададен. А, а, говорим за сливането на посланието в едно конкретно политическо действие. Аз имам отговор, каза министъра. Председателя. Думата е на министъра. И още един въпрос бе зададен. а, хората, които а, влизат в Италия, може би има някаква неяснота за това какво означава мигранти и незаконно а, навлизаща а, на територията, защото мигрантите не са винаги престъпници, и трябва това да е ясно, трябва да изясним някои от е, тези термини, за да видим какви политики можем да следваме в това отношение. Моята страна има силни законови разпоредби по отношение на експулсирането на мигранти но като италиански министър аз отговарям за интеграцията в моята република и в това си качество ви отговарям. Така, например, в Конго, ако искате да разберете каква е ситуацията, ще трябва да отправите въпроса си към а, държавата Конго, защото аз лично съм гражданка на една държава, и имам един паспорт, а именно аз съм италианка, имам италиански паспорт и италианско гражданство. Аз съм италиански министър и ви отговарям от името на а, правителството на Италия. Ако имате възможност да разговаряте с представители на а, други държави, а, може да получите отговор и от тяхната гледна точка, но аз съм тук като представител на Италия и мога а, да ви кажа само, ако имате въпроса относно а, миграцията на, и а, вижданията на конгуанските власти, а, е, отправете го към а, властите в Конго. Та така, има а, закони. И е необходимо да се идентифицират инструментите, да се приложат инструментите, след което да се види евентуално къде са техните слабости и а, в кои отношения те не дават желаните резултати. Не бива да а, а, се обръщаме с хората с такива думи, че те да мислят, че ги изнудваме. Трябва да говорим с различните хора по един градивен начин, а, за да постигнем нещо заедно на а, всички нива, включително и на европейско ниво. Имаше и друг въпрос относно пристигащите в нашите страни хора и това дали те са длъжни да спазват нашите закони. Мисля, че във всяка една държава, когато говорите за гражданите, трябва да тръгнете от тази изходна точка. Един гражданин има задължения всеки може да се дефинира като гражданин именно а, като лице, което има права и задължения. А, а от друга страна има хора, които извършват а, закон нарушения, примерно някой извърши някакво насилие, ами има си закон за това, а законът не а, прави разлика между а, цвят. А, а, или происход или раса. А, не бива да се а, опитваме да придадем на насилието етническо измерение. А, малко се обърквам. Толкова много въпроси ми бяха а, отправени. Много от тях а, сигурно пропускам. А, и а, ще се радвам, ако имам а, друг път възможност а, да се спре и на тях. Председателя, благодаря ви. Благодаря а, за това, че дойдохте, за това, че участвахте в този дебат. Искам да ви благодаря за а, вашата отдаденост а, и а, на тази кауза на интеграцията и за вашата смелост. А, уверявам ви, че не за последен път ще получавате покани от нашата комисия. Пожелаваме ви искрено всичко добро а, и успех а, предвид а, на предизвикателствата, с които трябва да се справите в качеството на а, министър за интеграцията на Република Италия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 We wave the minister and her team. Ще изчакаме министър и нейния екип. Наистина това беше черешката на тортата за днешния ден. Много голям интерес привлече. To reckon with the fact that point number twenty five which is most important has been shortened by the intensity of this debate we just had. the following point concerns. 25-та точка от е, дневния ред защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Имаме а, е, общо разискване, а, е, обработването на лични данни два доклада на господин Албрехт и на господин Друцас, съответно за общия регламент и за директивата. С този въпрос ще трябва да се справим в съкратени срокове, защото това не е последната точка от дневния ред. Последната е съвместното заседание с Комисията по развитието и трябва в 17.45 е, по програма да започне съвместното ни заседание. Не бива да забравяме какъв начален час е предвиден за съвместното ни заседание с парламентарната комисия е, за развитие. Нека да не чакат колегите. Много малко време имаме по тази важна точка, затова да не губим време. Нека да чуем докладчиците ни. И след това ще има няколко минути за изказвания за комисията и за съвета. Първо давам думата по регламента на господин Албрехт. Благодаря, господин председателю. Наистина съм разочарован, че толкова малко време имаме. Така или иначе, предвидените 30 минути бяха недостатъчни, а сега вече е невъзможно. Ще се постарая съвсем накратко да ви информирам до къде сме стигнали. И се надявам да можем да запазим време след лятната вакансия да проведем разисквания по същество, защото в момента това е невъзможно. Напредваме по търсенето на компромиси, макар и предизвикателството все още да е много голямо. Огромен брой предложения за изменения имаше. Веднъж се наложи да отложим гласуването в парламентарната комисия. Надяваме се най-късно през октомври да можем да гласуваме. През октомври ще има и нов е, съвет на министрите. Надявам се той да се доближи до общия ни подход и е, да можем да провеждаме тристранните си е, срещи между парламента и съвета, да могат да се водят разговори, като гледам компромисите, които разглеждаме и отлично свършената работа до сега от ирландското председателство – ме кара да си мисля, че не сме толкова далеч от е, целта си. Най-малкото общия ни подход е един и същ. Искаме да хармонизираме е, правилата. Е, имаме регламента от, още от 1995 година, което значи, че трябва да се справим с редица предизвикателства, свързани с цифровизацията и масовото използване на лични данни Голямо е предизвикателството за потребителите, за ползвателите, за доставчиците на услуги. Трябва да напаснем различни становища. Отлично работим с докладчиците в сянка почти винаги успяваме да постигнем консенсуса. Това е изключително важно, защото на гражданите трябва да покажем, че Европейския парламент не е предал идеалите на европейските е, граждани и защитата на техните лични данни, особено в сегашния момент. Надявам се да е, продължавате да гласувате доверие на вашите докладчици в сянка и на мен. Нуждаем се от още малко време, но когато в името на качеството трябва да поработим по-дълго, се надявам, че ще проявите разбиране. Предпочитам да отложим а, приключването а, на работата, но да постигнем общо споразумение. Това през септември или октомври е възможно, за да можем да започнем преговорите с съвета, но така или иначе, след лятната вакансия веднага се връщаме към работа. Благодаря. Да, и ние е, съжаляваме, че с толкова кратко време разполагате, но ви пожелаваме успех. Сега господин Друцъс по директивата. Благодаря. Ще последвам примера на Ян и съвсем накратко е, ще се изкажа. По процедурата нямам какво да добавя към казаното от Ян. За нас е, регламента и директивата е, се разглеждат в пакет. Да информирам колегите за работата ни по директивата. Аз съм в по-благоприятна позиция защото се занимавам с директивата, а не с регламента, като Ян. Работата ни не е толкова тежка. Отлично си сътрудничим с докладчиците в Сянка. Благодаря на всички колеги за това, че сътрудничат без никакво тесноградие. подхода си. Почти сме приключили работата си. Казвам това, защото в директивата сме разграничили две категории норми, ако мога да си позволя такава категоризация. Стремим се да хармонизираме максимално текстовете на регламента и директивата. И сега ние просто изчакваме да видим как ще изглежда регламента и да възпроизведем същите текстове в директивата. Това е в едната група норми, а в другата група текстове продължаваме да работим и след лятната вакансия ще заседаваме по директивата с докладчиците в сянка. Искам да приключа, господин председател, само с няколко думи за пакетния, общия подход. Няма нужда да се аргументирам пространно, защото всички сте чували тези аргументи. Искам да кажа, че обстановката рязко се промени. Ние живеем в света след призма – и още по-голямо значение придобива защитата на личните данни. Наш дълг е да погледнем много сериозно на работата си, а това конкретно означава да я ускорим. Съгласен съм с Ян по отношение на директивата. Повтарям още веднъж, поне ние като Европейски парламент трябва да настояваме за пакетен подход. Третирането на частния сектор трябва да е идентично на третирането на обществения сектор. Призовавам всички колеги и всички политически групи да не се отказват от пакетния подход – да зачетат първоначалната позиция на Европейския парламент. Искам на всички да припомня, че именно ние, Европейския парламент, поискахме първи един единствен законодателен акт, който обхваща всички аспекти на защитата на личните данни. Нека да не се отказваме от ангажимента, който сами поехме. Това е призив към всички колеги, към всички политически групи. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, господин Фос. Заповядайте, вие сте докладчик в Сянка. Съвсем кратко мога да се изкажа, зная, че не разполагаме с време. Благодаря на докладчика за свършената до тук работа. Много упорито и активно работихме. Постарахме се преди лятната вакансия да отхвърлим част от работата. Да се надявам, че през октомври ще можем да сме готови за гласуване, но не съм сигурен, че веднага след лятната вакансия ще са решени всички въпроси. Мисля, че все още е, трябва да се изяснят редица проблеми и за това ще трябва да се върнем към позицията, до която сме стигнали до сега. Нямаме време да навлизаме в подробности по различията, но до октомври ще трябва да поработим още. Както току-що каза и господин Друцас, работата по директивата трябва да бъде ориентирана във вярната посока. До октомври няма да можем да разширим още повече подхода си. Като цяло, този по-широк пакет е на верен път и би трябвало да сме готови до октомври. Благодаря. Благодаря, господин председател. От името на АЛДЕ искам да кажа, че настояваме за най-високи стандарти на защита на данните. Но също така е наясно и приложимо законодателство а, ако не, сме, не, ако не се уверим, а, че това, което залегне в този регламент, ще е от най-високо качество. Ако не се уверим в това, ще абдикираме от своите задължения като депутати. И аз а, а, откак а, съм докладчик в Сянка, при трудни обстоятелства, е, станах докладчик сянка поради е, злополуката на колегата Алваро. И се опитвам да установя точно какъв е смисъла на думите и в текста на комисията, и в измененията от страна на докладчика. Радвам се, е, че докладчика се съгласи да приеме някои от предложените от АЛДЕ промени в проекта. И според мен това прави текста по-ясен. Очевидно, аз искам да поддържам най-добри работни отношения с целият екип. Лично смятам, че работата би могла да се организира по малко по-различен начин, но не можем да променим историята. Искам да кажа на Ян само, че не съм напълно сигурна, ще можем да стигнем до консенсус. Защото консенсуса е значи най-малък общ знаменател, а ние не искаме такъв. Защото има някои е, неща, където е, това няма да даде най-добрият е, резултат. Необходим ни е документ, в който гражданите и бизнеса да имат пълно доверие, защото те ще бъдат главните бенефициенти на проекта, който подготвяме. А, дори а, преди а, разкритията за Американската национална агенция за сигурност, а, знаехме какво се прави и искахме да направим а, възможно най-многото за нашите граждани включително и с клаузата, която колегите предложих е, и комисарът Регин е, подкрепи, за да може да се упражнява надзор над разузнавателната дейност. Значи, част от това влезе в регламента, друга част в директивата, други части бяха използвани за политическата и дипломатическа дейност ще се опитам с всички сили да допринеса за това да подготвим документ, който всички ще можем да подкрепим и който да е а, приложим а, в, в, в полза на всички наши граждани. Госпожа Енц, благодаря. Благодаря на докладчика. Свършена е чудесна работа. През последните няколко години говорим по тези въпроси. А когато става дума за предлаганите изменения, трябва да кажа, че очакваме много от тях. Очаквахме много да се свърши през този законодателен мандат. Но необходимо е да се каже нещо за графикът. Не можем да обсъдим всички въпроси, които си струва да бъдат разисквани. Можем да се надяваме, че ще постигнем максимално бърз напредък, като използваме и разискванията, резултатите от разискванията, които бяха проведени до сега. Но необходимо е да постигнем, да постигнем необходимото а, ниво, качествено ниво, а същевременно това да стане в рамките на времето, с което разполагаме. Затова е необходимо да възприемем съответният продуктивен подход. Сега разполагаме с регламентът и а, едно от качествата му е, че е, ни изясни потенциалните проблеми. Някои от проблемите са много технически по своя характер и ние в комисията трябва да отделим поне час или може би два часа е, да разговаряме с другите комисии, за да може компромисът, до който стигнем, да бъде максимално ясен и разбираем. Ние трябва да обясним как са вървели дебатите по този въпрос и когато стигнем до общо решение в парламента, да имаме достатъчно доводи, с които да обосновем взетото решение, а не да го представяме като свършен факт. Благодаря. Знам, че трябва да бъда кратък. Много важно е о, о, документа, до, който приемем, да бъде разбираем за гражданите. Защото европейските граждани очакват от нас законодателен текст, който ясно, в който ясно да личи каква работа е свършена, защото и той трябва да изяснява 42 член от предложението на комисията. Господин председател, сигурен съм, че господин Албрехт и докладчиците в Сянка работят с всички сили, за да се споразумеят за компромис. Но усещам тук известно нетърпение в тази комисия. Ще гласуваме в комисията през октомври. Жан Филип, можете ли да гарантирате, че ще стигнем до там? Защото ние, като членове на Комисията по въпросите на вътрешния пазар, искаме да продължим работата по до изграждането на европейският е, пазар. И ще бъде съвсем откровен. Ако съветът не действа достатъчно бързо, работата ще остане за след изборите. И ще остави е, до изграждането на единият европейски пазар в недобро състояние. Като се имат предвид всичките е, происшествия, на които станахме свидетели, това ще ни може да ни забави работата да остане за след изборите. Така че ако може по-бързичко да се работи. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Аз бях почнала да казвам, че и изборите в Германия ни оказват влияние. Но бих се обърнала към съвета, понеже сега имаме литовско председателство, което обяви като пакет за усилията си в сферата на защита на данните, т.е това ще е пакет, но а, има блокиране на досието в съвета и, и ние искаме да разберем какви са проблемите в публичния сектор и включването а, на усилията им в това отношение. особено когато чух Сара а, да говори за това, защото господин Алваро беше един от основните поддръжници на тази тема, а тя го замества. Аз искам да направим така, че въпросът да намери решение. Не става въпрос само за регламента. Благодарение на а, комисията, там нещата са доста а, а, ясни но и за директивата, а пък и сега след призъм, сега имаме и този въпрос. Става въпрос за екстратериториалността на тематиката и нищо не може вече да се приема за даденост. Какво става а, с, с тези въпроси, а, с, с екстратериториалността, с американските проблеми? А, а, с а, техните е, закони е, за а, патриотичността. Трябва да намерим отговор, отговор на всички тези въпроси, е, защото не можем просто да се разберем, че ще имаме един пакет за защита на лични данни. Има и други аспекти. Извинете, че ви прекъсвам. Толкова сме закъснели с дневния ред, че е, мисля, че нямаме съмнение, че тази тема ще се поддържа в актуалност веднага след лятното прекъсване. Ние ще продължим работа. Знам, че сме притеснени. Нямаме време, но все пак ще дам една минута на комисията и после ще дам думата на двамата докладчици. Но много ви моля, не повече от минутка. И съвета, разбира се, ще получи думата, но нали по една минутка. Да, разбирам ви, не повече от минутка. От страна на комисията приветстваме а, сериозните усилия на парламента за работа по този пакет. Ние приветстваме а подхода да се разглеждат тези два акта като пакет. Това беше съвсем накратко. Добре, а съвета? Благодаря, господин председател. Както каза и моя министр пред вашата комисия преди един час, този, е, този пакет за защита на личните данни ще бъде сред приоритетите на литовското председателство и ще се стремим да постигне напредък в съвета по тези сложни законодателни предложения. Ще продължаваме работа по пакета, като първо ще се работи по а, регламента, но а, работата ще тече паралелно и по директивата. Както казах, още няма взето решение в съвета за избор на предлаганите инструменти. Е, говори се за практическата приложимост е, с оглед на полицейската оперативна работа и така нататък, но все още не са взети никакви решения, които да намаляват е, приложното поле председателя след лятното прекъсване ще направим пак обсъждане на целия пакет. Сега а, трябва да обявим начало а, за, на следващото ни заседание. Затова ви моля съвсем накратко. А, да, а, благодаря на докладчите в Сянка, които също понесоха а, товара на тази трудна работа на плещите си. Проведохме много заседания. И а, е, в един е, момент се оказа много трудно да проведем всички тези заседания. Някои от политическите групи се оплакваха, че има твърде много заседания. Разбира се, ние трябва да има и а, е, възможност, не само желание а, за участие в тях. А, напълно съм съгласен с Сара Латфорд, че а, е трудно да се е, направи така, че всички са щастливи и доволни, особено с такава а, директива, а, в която се засяга толкова много интереси. А, идеята е да се стигне обаче до един общ стандарт, а, всеобщо прият. А, и долу-горе достигаме а, до а, консенсус, а, когато разглеждахме доклада ФОС, а, да имаме едно общо ниво, нивото, което е постигнато в директивата с 95-та година и да тръгнем от там нататък. И след това, като погледнете предложенията за изменения, много от тях слизат под нивото, постигнато през 95-та. Моля ви, прагматично решение е необходимо и ние се разбрахме, че това ще е нашата цел и трябва да спечелим някакъв нещо, да има полза от нашите позиции. Ние е, правим всичко възможност да отразим всички съображения, които ни предлагате, но в края на краищата, ако искаме да имаме регламент, който да е приемлив и за полшинството от депутатите, а не само 51%, не мисля, че трябва да се отива в крайности. Хората очакват от нас да се обединим по този въпрос особено по отношение на нашите преговори с съвета. От нас се изисква един по-интелигентен подход. Благодаря. В заключение искам да кажа на колегата, на колегата Латфорд, на всички от целият екип, на секретарията, благодаря за всичко, което направиха а, даже повече от очакваното. Председателя, благодаря, благодаря ви много. Разбирате ситуацията. А, това е много важен въпрос, обаче трябва да минем към следващата точка от дневния ред. Призовавам ви към внимание, защото едни депутати влизат, други излизат. Моля всички да го правят тихо. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви за е, търпението и сътрудничеството. Извиняваме се на членовете е, на парламентарната комисия по развитието. We... Наложи им се да почакат, но имаше основателни причини. Е, тук имахме една поредица срещи с министри. Много ви благодаря и Надявам се да проявите разбиране. Минаваме по същество. Да се запознаем с съдържанието на съобщението на комисията относно оптимизиране на въздействието на миграцията върху развитието. Представител на Генерална дирекция вътрешни работи, господин Роб Розенбург е тук и представител на Генерална дирекция развитие, госпожа Елен Бургат. Благодаря ви, че сте тук. След това ще дам думата на господин Бернт Хемингуей, регионален директор на регионалния офис на Международната организация по миграция в Брюксел и след това ще е, имат възможност и членовете да вземат думата. Но, е, доколкото разбирам, първо трябва да дам думата на госпожа Корина Крето заместник Карната комисия по развитието за уводно изказване. Благодаря. Благодаря за представянето. Мисля, че тази размяна на становища е изключително важна за приноса на Европейския съюз за втория диалог на високо равнище по международната миграция, предвиден за 3 и 4 октомври 2013 година в главната квартира на ООН. Ние е, се занимаваме с една много важна е, тема е, във време на економическа нестабилност, когато несигурността ни кара да се замислим. Економическата криза, измененията на климата, драматично висок равнища на безработица, липсата на сигурност, понякога липсата на право на избор водя до разширяване на бедността и в този смисъл миграцията е не само избор за по-благополучен живот, но понякога е единствено решение за достоен живот и достойни условия на труд. В Европа, която е изправена пред социални, економически и демографски предизвикателства с застаряването на населението, миграцията не е единствения отговор, но със сигурност е част от общото решение. Легалната и контролираната миграция а, има а, значение а, за всички страни е взаимно изгодна. Преводите а, на финансови средства а, за семействата а, в а, родината а, са само един от примерите, до толкова те са разрешени ни помагат да постигаме и по-общи цели. Е, миграцията ни дава възможност да създаваме работни места, новаторство, творчество, но за целта Европейския съюз трябва координирано да разработва нови мерки. Много се радвам, че с комисията тук мислим еднопосочно и много се радвам, че се обръща особено внимание на жените, децата и трафика на хора. Три са насоките, в които трябва да насочим усилията си, особено от гледна точка на парламентарната комисия по развитието. Поставяне на въпросите на миграцията в дневния ред след целите на хилядолетието за развитие. Мисля, че особено значение тук има отговорността и легитимността на дневния ред след 2015 година. В всички насоки на политиката и в, на север и на юг трябва да се отговори на стремежите на най-бедните, без да бъдат лишавани от перспективи за човешко развитие. Трябва да се отчитат всички тези въпроси в дневния ред след 2015 година. В тази връзка обсъжданията по демографската динамика на Международната конференция за населението и демографията след 2014 година дава добра възможност да се обсъдят предизвикателствата и възможностите, които миграцията и мобилността създават за развитие, включително за развиващите се страни. Втората насока е укрепване на положителните аспекти на миграцията юг-юг. Миграцията а, между развиващите се страни се нарича също и миграция юг-юг, но тя не се а, разбира в достатъчна степен, главно защото данните са недостатъчни или ненадежни. Според ООН, около 47% от цялата миграция в юга е именно в посока към други развиващи се страни, т.е. отново на юг. Затова е много важно а, да се разширяват действията в традиционните а, е, насоки на миграция. Аз вече дадох пример с а, е, паричните преводи, там където а, е, те са разрешени. А, в посоката юг, юг понякога те са още по-големи, отколкото в посоката север-юг, поради липсата на конкуренция на пазара на парични преводи и липсата на достатъчно развитие на е, финансовите пазари. Най-сетне съгласуваност на политиката за развитие. Нашата политика за развитие в никакъв случай не трябва да отслабва, напротив, тя трябва да бъде укрепвана чрез другите видове политика. Съгласно данните на Евростат, е, в момента в Европейския съюз има около 32 милиона мигранти, като все повече се увеличава миграционния натиск по южната и източната граница. Затова трябва да укрепим зачитането на достоинството на всички мигранти, които могат да допринесат на пазара на труда и, на, и в страните на дестинацията, и в страните на происход като се е, улесни признаването на професионалната квалификация, получена извън Европейския съюз и чрез други мерки. Надявам се, че ще можем да намерим най-добрия подход към ролята на мигрантите като субекти на иновацията и развитието, съгласувано с Европейския съюз, е, Европейската комисия и всички останали международни организации. Благодаря. Започвам с господин Розенбург, представител на Генерална дирекция вътрешни работи. Благодаря, господин председател. Благодаря и на все председателя, че очерта редица от въпросите, които са ни вдъхновили при разработката на това съобщение. На 31 май, както знаете, бе оповестено съобщението. Дирекция вътрешни работи и дирекция развитие заедно подготвяха съобщението от името на комисара при Балкс. Целта на съобщението е двояка. Първо, да се подготви една позиция на Европейския съюз и неговите страни членки, като се има предвид предстоящия диалог в Нью Йорк през октомври, защото искаме да говори Европейския съюз един глас. Това е много ясната първа цел на споразумението. Затова, на, на съобщението то затова и е така структурирано. Разделите му от втори до пети следват темите, дискутирани на кръглата маса в Нью Йорк. А в шестият му раздел гледаме малко по-далеч, отвъд предстоящата среща в Нью Йорк, към това, което ние сами може да направим в средносрочен и дългосрочен план за създаването на по-добра връзка между развитие и миграция. По-цялостно да обхванем този въпрос, отколкото сме способни да го направим днес. А третата цел, която искам да спомена, тя е скрита, не е спомената в съобщението, а тя е да пропагандираме опитът на Европейския съюз защото смятаме, че много сме постигнали в тази област. Като се имат предвид четирите стълба на миграционната политика. Ние водим вътрешен диалог, но вдъхновяваме и диалог между редица други страни, разговори редица други страни в света. Ние сме първите, които установихме и изследвахме връзките между иммиграцията и развитието по един цялостен начин. А, а, много пъти а, сме били а, а, сме били а, о, вдъхновявани от политиката за последователност в развитието. Нещо, което също е, е отразено в съобщението. В по-общ план, смятам, че заедно успяхме да изградим това общо пространство, което наричаме Шенген. Това е друг повод да бъдем да бъдем уверени, че трябва да споделяме нашия опит с други страни в целия свят, за да може по-добре да съгласуваме своите цели. Какви са главните послания на а, съобщението? Казахте, то следва четири а, кръгли маси, на които се обсъждаха тези въпроси. На първото обсъждане а, беше отправен апел към общността, която се занимава с въпросите на развитието. Там беше казано ясно, че през 21 век, ако иска да бъде успешна политиката за развитие, трябва да изцяло да интегрира в себе си проблемите на иммиграцията, като разглежда въпросите както на приемащите, така и на страните, от които идват иммигрантите. Става дума да се разработват политики, които да излезат отвъд традиционните области, свързани с иммиграцията. Да разглеждаме възможностите на миграцията юг-юг, вътрешната мобилност в развиващите страни – и е, наред с миграцията да е, взимаме предвид мобилността, сръкожително и краткосрочните е, пътувания и въздействието не само на миграционните потоци, но и на измененията в климата, които много пъти принуждават хората да емигрират. И всичко това е свързано с планирането на развитието. Тоест, иммиграцията трябва да се разглежда като фактор, който може да играе положителна роля в развитието. Това беше първата кръгла маса. Втората се занима с правата на иммигрантите, човешки, правата на човека и свързани с иммиграцията, с трафикът на хора и международните правни и, и нормативни рамки които регулират целият този процес. Необходими са по-нататъчни усилия за прилагане на споразуменията, които сме постигнали и ефективно не защитават правата на човека на иммигрантите, правата на иммигрантите, човешките права на иммигрантите. Говорим, умишлено не говорим за прилагане на инструменти, които да се използват за защита на правата на човека, но също така гаранцията е, трябва да се гарантира достъпът на иммигрантите до е, начини за защита на тези права. Третата, третата кръгла маса обсъда, обсъжди, обсъди а, а, приобщаването на иммигрантите към усилията а, за поощряване на развитието и в рамките на многостранното сътрудничество се признава, отбелязва значението на форума, който бе организиран. Приветстваме приноса на АРОМ и също така отдаваме дължимото на специалният представител на генералния секретар на ООН, който играе много важна роля в това отношение. И накрая четвъртата кръвна маса, кръгла маса, свързана с а, мобилността на работната ръка. Там призоваваме гражданите да разгледат съществуващите пречки пред мобилността и да премахнат от тези грешки, които не са оправдани от гледна точка на сигурността на страните и които пречат на економическата конкурентоспособност и е, интеграцията. Също така необходимо е да се осигурят е, прилични условия на труд е, за иммигрантите. Днес това не се прави и е, инструментът, който е, е предвиден да решава тези проблеми, не се използва както трябва. Също така много важен е въпросът с е, преносимостта на пенсионните права. За това бяха въпросите обсъждани от четирите кръгли маси. Ще остава на колегите да засегнат това, за което не съм говорил. Благодаря. Благодаря, господин Розенберг. Съжалявам, че трябва да ви пришпорвам, но цял ден призовавам да се придържат изказващите се към времето, с което, което им е предоставено. Трябва да имаме малко време и за въпроси е, и отговори. И сега представителен на генерална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 Въпрос, необходимо е по-добра съгласуваност между а, а, различните а, институции а, и организации а, за решаване на а, проблемите на миграцията и развитието. Както вече беше подчертано от моят а, колега, традиционният подход към въпросите на миграцията, миграцията и развитието е абсолютно недостатъчен, за да може наистина по изчерпателен начин да се разгледат и решават възникващите проблеми. В съобщението на комисията се предвижда по-широк подход, под който взима предвид не само проблемите, но и потенциалът на емиграцията като елемент на развитието. И затова е необходимо да се анализират последиците а, и ролята на иммиграцията юг-юг. И а, по начина по който тя влияе върху иммиграцията към Европа. А, това беше вече а, споменато от заместник-председателят. Повечето иммигранти, които идват в Европа, идват от бедни страни. И много от мигрантите, които идват от Африка, всъщност идват от не от родните си африкански страни. И тяхното иммигриране има отрицателно въздействие върху страните, от които идват. Много от тези страни нямат възможност да управляват миграционните потоци и онези, които търсят работа другаде. Емиграцията е юг и юг също така има големи последици за страните, от които произхождат емиграцията. Една 30% от всички финансови трансфери се прави, осъществяват между развиващи се страни и този въпрос не е задълбочено поручван до сега. Дебата по въпроса за емиграцията и развитието до сега като че ли е обръщал прекалено много внимание върху економическите аспекти на емиграцията, без да изследва достатъчно връзките между миграция и социалното и екологично развитие. Някои от а, конкретни а, а, въпроси бяха изследвани. Например, връзката между измененията в климата и миграцията, урбанизацията и миграцията, а също така и връзките между а, бежанците и развитието. В съобщението се правят предложения за възприемане на един много по-широк, по-цялостен подход към проблема на миграцията и развитието, като се не само на думи, но и на практика използват заключенията, до които ще се достигне в нашата политика за развитието. съобщението цели да осигури взаимна допълни, допълнителност на тези инструменти, включително и глобалният подход към миграцията. В, в рамките на този глобален подход към миграцията и дневния ред за политиката в областта на иммиграцията и развитието. Всички знаем, че предстои още много да се направи в тази област. Включително и във връзка с финансовите трансфери. Работата, която ние вършим, цели да се възприеме цялостен и последователен подход, който да помогне да а, използваме положителните аспекти, но също така и да отчитаме отрицателните аспекти на миграцията и в нейните различни форми. И да видим а, каква е нейната роля, а, не само економическа, но и социална и в рамките на околната среда и нейното опазване. Значи необходимо е по-целенасочени усилия за интегриране на емигрантите. Обедени сме, всички сме необходими, че е необходимо да гледаме на емиграцията като на възможност за подпомагане на развитието, а също така да използваме географски, така начините географски инструменти, винаги когато това е възможно. Ако не е страна по страна, но е малко в регионален мащаб. Накрая трябва да помагаме а, на нашите партньори. И на първия етап трябва да им помогнем а, те да оценяват а, правилно случващото се и да го интегрират, да го вписват в своята политика. Същевременно се стремим комисията да продължи да усъвършенства управлението на а, явлението иммиграция във всичките негови аспекти. Това включва и управлението на границите. Още една минута давате ми ли? Ми? Да, благодаря, много сте любезен. Председателят говори без да му е включен микрофона, така че не, не мога да ви кажа какво казва. Очевидно дава още една минута на оратора. И накрая, за да изпълним тези амбициозни ангажименти, е, трябва да обърнем внимание на редица пренебрегвани до сега въпроси. Както казах вече, финансовите, трансфери спрямо страни с много ниски доходи, като използваме европейският опит, да помогнем за по-доброто развитие на, разбиране на тези въпроси. Да помогнем за по-доброто интегриране на иммигрантите, да не бъдат да, да не попадате в клопка, така да се каже, и да видим как могат беженците да помагат за развитието на приемащите ги страни. Трябва да се, както казах, изследват и социално-економичните, економическите въздействия на иммиграцията, както и в нейното влияние върху околната среда. Неодавностите документи на комисията са именно в тази насока. Спирам до тук. Благодаря est tout à fait évident qu'on a excédé le temps des interprètes. On remercie la générosité des temps additionnels pour nous épargner. Разбира се, няма повече е, възможност да работим е, е, след определен час с преводачите, но им благодарим за това, че ни подариха още малко време. Имаме 8 минути. Господин Хемингуе, искате ли думата? Извинявам се отново, че ви притискам заради времето. Благодаря на преводачите още веднъж, че ни дават още малко време. Да, ще се опитам, господин председател, да спазя времето и бързичко да представя на две точки. Ние сме една глобална интерес, и организация с, с голяма роля в подготовката на диалога на високо равнище. Ние като а, международна организация имаме членска маса 150 е, държави. Генералният секретар на ОНЕ ни помогли да помогне за подпомагането на работата по а, подготовката за диалога на високо равнище за 2013 година, като подготвим редица документи. Ще се спра само на няколко от сценариите, които ще бъдат представени на диалога. Първо обаче приветствам предложенията на Европейският комисия за в нето съобщение за разработването на документите, които да бъдат готови от полза за използване на заседанието на диалога на високо равнище през 2013 година. Развитието не трябва да се, замес... да се разглежда заместително на управлението на миграцията и е, не са едни и същи силите, които отговарят за него. Що се отнася до последните тенденции, предизвикателства се подобрят потоците на местно и на международно ниво, като се управляват различните предизвикателства, като например промените в климата, финансовата криза и други в работата група смятаме за най-важно да подобрим координацията си и да получим мандат за това от диалога на високо равнище. Подкрепяме глобалния форум за развитие и миграция, който в момента се разгръща своята дейност, беше създаден по време на шведското председателство имаме голяма възможност да подобрим управлението на развитието, в частност като държим дебата насочен върху правата на мигрантите. Предлагат се следните основни моменти за включване в глобалния дневен ред, поддържане на високо ниво на информираност, както сред мигрантите, така и сред страните цели, за да се разбере по-добре процеса и да се намалят отрицателните му влияния да се осъществява широка информационна кампания. Това не беше част от съобщението на комисията, но мисля, че също е много важно. Включване на развитието с оглед на миграцията в самото начало, защита на основните права, включително на незаконните мигранти, управление на миграцията при кризисни ситуации. Това е опит на натрупан по време на либийската криза. Мали също а, може да се свърже с опита на трупан в Либия също събиране на данни с оглед на информираното изготвяне на политики за миграцията и не на последно място е развитие на институциите. Благодаря. Благодаря ви много, много бяхте бърз. Госпожа Келер, имате думата. Много ви благодаря. Мисля, че много по-често трябва да си говорим за това какво означава миграцията за развитието и развитието за миграцията. Мисля, че не е достатъчно изследван въпроса за миграцията юг-юг. Е, пренебрегва се тази тема, а тя е полезна не само за държавите участници, но и за лицата и се надявам да имаме време е, също така да поговорим повече е, за инициативите, които се свързват с подпомагането на беженците по вода и това е свързано с насоките за Фронтекс. Благодаря. Еми браво, това беше много бързо и точка. Ако има още някой, който иска да се изказва, сега или никога. Ако няма, благодарим много на господин Розенбърг, на госпожа а, Оборг, извинявам се, Бургат. Бургат за изследване, изказването от името на комисията на господин Хемингуей и разбира се на госпожа Крето, която представлява пред ръководство на Комисията по развитие. Продължаваме утре сутринта в 9. Благодарности на праводачите.